I hope that everybody had a nice ref... Надявам се, че сте се радвали на една приятна обедна почивка. И сега веднага ще дам думата за доклада, годишния доклад за дейността на Европейският омбудсман. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да ви благодаря за плодотворното сътрудничество. Успях е, да включа повечето промени, предложени от докладчиците в сянка. Е, и така ви представям този доклад. Е, най-напред искам да подчертая, че докладът на омбудсмана трябва да бъде достъпен, разбираем това са въпроси, които смятам за много важни и ще ги спомена най-напред. Първо, начина за представяне на данните. Вместо да се представят стотиците оплаквания, необходимо е да се включат конкретни цифри в годишния доклад, за да може да се направи сравнение между отделните години. И това сравнение да бъде лесно по този начин могат да се откроят тенденциите, а също така и кои оплаквания са недопустими. Възоснова на информацията, която аз имам, тези изисквания са взети предвид в работата по доклада за 2014 година. Искам да благодаря на омбудсмана за неговата изпреварваща дейност в това отношение. Втората част на този доклад е много полезна. Става дума за добрата административна практика и решенията на омбудсмана през 2013. Тази част е публикувана само на английски. Разбирам, че има финансови причини за това, че доклада не е преведен на всички езици. Но това е официален доклад, качен на вебсайта и според мен трябва да бъде на разположение на всички официални езици. А, да ви кажа какви са цифрите. 85 000 евро би струвал превода на всички официални езици. Но независимо от това, според мен доклада трябва да бъде достъпен на всички официални езици на Европейския съюз. Някои от докладците посочиха, значението за значението на специалния доклад за Фронтекс. Като се има предвид за предложението за съставянето на подобен доклад, все още чакаме решението на съвета на председателите на комисиите. Тогава ще говорим по този въпрос. Нека не го правим сега, защото ще трябва да стане два пъти. И една техническа забележка по отношение на срещата на докладчиците в Сянка. Планирал я е бях за идната седмица, но зелените а, и Европейската обединена левица, Северна зелена левица имат време. Сега се предлага срещата да бъде във вторник между 9 и 10 или между 10 и 11. 11 моля да съобщите дали това време е удобно за вас. Благодаря. И аз ви благодаря. И сега давам думата, давам думата на колегите. Първо Юлия Реда. Веднага ви давам думата. Благодаря, от името на зелените бих искала да благодаря на докладчика за плодотворното сътрудничество, като има предвид, има предвид кратките срокове. Доволни сме от доклада, така както той ни е представен в, в, като проект. одобряваме конкретните цифри, така как са включени. Но, наред това бихме искали да се спомене природата на специалния доклад на омбудсмана. от, едно от нашите най-силни оръжия. В доклада се казва, че омбудсмана активно се бори да получи парламентарна подкрепа за специалния доклад за Frontex. И въпреки, че доклада е много положителен по отношение на работата на Frontex, независимо от това, много важно е да наред с добрите думи, да обърнем внимание на инструментите, които може омбудсманът да използва. От името на зелените бих настояла за сериозно участие на парламента чрез доклад по собствена инициатива. Въпреки, че не всички групи може би ще се съгласат с конкретните заключения в доклада, мисля, че всички сме съгласни, че трябва да се придаде по-голямо значение на специалният доклад като инструмент на а, омбудсмана. особено като се има предвид, че това е като че ли мярка, която се прилага в крайен случай. Това трябва категорично да бъде заявено. Сочи се също така високата цена на превода на всички документи на официалните езици. Според нас трябва първо да се преведат тези документи, които имат отношение към гражданите, за да можете да следят работата на омбудсмана. и да може тя да е, изпълнява своите задължения е, по-ефективно. Благодаря. Искам да подчертая е, това, което бе обсъждано на заседанието на координаторите. Вече сметнахме, решихме, че Комисията по петиции, заедно с Либе, ще работим съвместно по доклада за Фронтекс. На този въпрос предаваме особено голям приоритет. Бия. Благодаря, госпожо председател. Бих искал, искала първо да благодаря на господин Валенса за свършената работа и за скоростта, с която той е подготвил проекто доклада. Бих искала също да му благодаря за това, че е включил някои от измененията, които ние от АЛДЕ предложихме. Докладът е много важен инструмент и той ще ни даде възможност да разрушим редица митологеми, като например това, че ние сме някакъв дволик Янус, ако щете. А, напротив, ние искаме гражданите да имат прак достъп до информацията. И дейността на омбудсмана, така както тя е отразена в доклада, е особено важна. И в окончателната версия на този доклад би трябвало да се посочи, че подкрепяме подкрепяме работата на омбудсмана. Не само я одобряваме, но я и подкрепяме. Нещо, което има голямо значение за нейната по-голяма популярност. Омбудсмана е свършил много голям изпълнил голям брой задачи във връзка с прозрачността, също така и във връзка с консултациите относно споразумението с, САЩ и така наречените консултации въртяща се врата. Заедно с омбудсмана, комисията по петициите да продължи да работи в полза на европейските граждани. Госпожа Синти. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на докладчикът господин Валеса, който а, е успял да включи редица от измененията, предложени от Прогресивния алианс на социалистите и демократите и от Алианса на либералите сградите. Би трябвало да се включат и други изменения, които считаме за важни. Най-важното е европейските граждани да имат достъп и до двата документа и да разбират в какво се състои работата на омбудсмана, каква е нейната дейност. Но има граждани, които не знаят нищо за дейността на омбудсмана. Или и които не могат да, да установят контакт с омбудсмана, защото не разполагат с необходимата информация. Никой не бива да бъде жертва на дискриминация по този начин. По е, връзка с недопустимите оплаквания си струва да се провери защо има толкова много оплаквания и защо е, някои от тях се разглежда толкова бавно. 18 месеца е доста много дълго, дълъг срок за разглеждане на оплакванията на гражданите. Разбира се, това се дължи на липса на персонал и недостатъчна отзивчивост към нуждите на гражданите. Трябва да се а, изясни а, по-категорично колко важно е всичко това. Съгласна съм с господин Валенса, че не бива, не си струва сега да обсъждаме работата на Фронтекс. Има друго място, където тя ще бъде обсъдена. Сега говорим за дейността на омбудсмана. Работа, която е от особено голямо значение за европейските граждани. Затова е и необходимо доклада да бъде преведен на официалните езици на Европейския съюз. Знам, че това не е ефтино, но дължим го на нашите граждани. И накрая бих искала да благодаря на Емили Райли, омбудсмана, която е много открита и създаде нови връзки между нас и нейната служба. Благодаря. Сега давам думата на Елеонора. Госпожа Ефи, благодаря. Искам и аз да се присъединя към положителните коментари на колегите. Искам да благодаря на докладчика за положените усилия. Нашата група иска да се добави само е, един елемент. Имаме няколко предложения, ще ги представим под формата на изменения. За какво става дума? На първо място би било добре да се подобри начин на предоставяне на информация от страна на омбудсмана. Да се използват, например, повече социалните медии. По този начин посланието ще достигне до повече хора и омбудсмана ще стане по-известен и ще привлече интерес. На второ място, омбудсмана може да помогне за възстановяване на подкопаното доверие в европейските институции. Тъй като живеем в историческо време и мерките на економии се отразяват негативно, особено в южната част на Европейския съюз. Така че ще предложим конкретен текст в тази връзка. На следващо място, параграф 10, мисля, че там трябва да има промяна на текста. за да може да се подчертае, че една от причините, поради които имаме увеличен брой на жалбите към европейските институции, е, че няма достатъчно добър мониторинг. Не знаем в кои области се поражда най-голямо недоволство. Ето защо трябва да се направи нещо. Хората трябва да знаят, че Европейския съюз е готов да реагира. Това ще бъдат нашите изменения. Благодаря. Благодаря. Сега господин Мариес, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми в началото да благодаря на докладчика господин Валенса за положените усилия. Сред колегите има консенсус, че доклада е много добър, има отлични предложения в него. Чисто технически доклада е доста уместен и успява да очертае основните приоритети посланията в доклада би е, следвало да се чуят. Един е, коментар имам във връзка с е, начина на действие на омбудсмана и на комисията по петиции. Става дума за така наречените меморандуми. Те представляват институционални форуми, по силата на които тройката се намесва понякога грубо в политиките на държавите членки и се засяга стандарта на живот и начина на живот на, на хората, особено в Южна Европа. Става въпрос за тези е, страни, които са под специална програма. Тези меморандуми нарушават индивидуалните права на хората. Имаме няколко причини. Четири са те. Първо, крайните економии са в разрез с основните човешки права и това беше подчетано от господин Мушгерц от Съвета на Европа. Това трябва да се спомене в доклада. Ще внесем изменения в тази връзка, за да може господин Валенса да добави подобен текст. На следващо място възниква въпроса какво е приемливо. С други думи, доколко една петиция е допустима дали тя засяга правомощията на Европейския съюз. Какво направи тройката? Комисията се намеси в сфери, в които няма правомощия да действа и оказа пряко въздействие върху живота на европейските граждани. Възниква въпроса, кои действия на комисията са допустими и кои не. Защото по силата на така наречените меморандуми комисията може да действа в много повече области, отколкото преди. На следващо място компетенциите. Спомняте си, когато дойде омбудсмана, че аз му казах, че трябва да разгледа ситуациите с конфликт на интереси. Комисията би следвало да е институцията, която се грижи за интереса на Европейския съюз. В същото време обаче комисията представлява кредиторите в страните, за които говорим. И това е нещо много сериозно. През март казахме това в един специален доклад. И мисля, че точно тук омбудсмана трябва да се намеси и да следи какво се случва. Омбудсмана според мен вече каза интересни неща в тази връзка. Възниква и още един въпрос. Какво ще направи омбудсмана във връзка с ролята на ЕЦБ? Тъй като ЕЦБ е техническия изпълнител на решенията на тройката. Тя надзирава как се изпълнява економическата политика. ЕЦБ обаче купува облигации от Гърция, от Италия. Това е форма на намеса в економиката на тези страни и се надявам, че господин Валенса ще включи нещо подобно като текст в доклада, тъй като този проблем е изключително важен. Иначе по всички останали заключения аз съм съгласен. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Алкен. Заповядайте. Много благодаря. Искам да благодаря с добрата традиция да говоря на датски. Само един въпрос към омбудсмана. Ние сме го включили в нашето изменение. Между другото, благодаря на господин Валенсе за добрия доклад и за положените усилия. Имаме информация че ще се приключи работата по някои изисквания, свързани с мащабното търговско споразумение с САЩ. В момента обаче се случва нещо интересно. Има една голяма статия в датски вестник относно оценката на ООН за това колко ще струва това споразумение. И това е в пълен разрез с това, което ни казва Европейската комисия за работни места, за економически ползи и така нататък. Искам да разбера в крайна сметка това предложение за споразумение ще остане ли в дневния ред. И ако това е така, защо? Не трябва ли омбудсмана да поиска по-голяма откритост по отношение на мандата и по отношение на самото определене на дневния ред в Европейския съюз? Има един специален съд със съкръщението ISDN, който решава по така наречените технически изменения, които е, ще имат огромно въздействие в нашите държави членки, ако това предложение се приеме. От името на всички граждани искам да поискам откритост по тези толкова важни преговори. Благодаря. Благодаря, казва председателката и сега искам да дам думата на госпожа Хаселкамп. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика. Неговия доклад е пределно ясен и подчертава ползата от това да съществува позицията на омбудсмана. Дълго време ще мине, докато гражданите осъзнаят, че омбудсмана е тук, за да им помага и ние трябва да положим всички усилия това да се случи. Добре е да има изслушване в тази връзка. Един въпрос относно изпълнението и съобразяването с препоръките на омбудсмана. Имаме 80% изпълнение към днешна дата. Какво да направим обаче с останалите 20%? Там, където се говори за лоша администрация – 80% от препоръките, доколкото разбираме, се изпълняват, но не в пълна степен. Мисля, че трябва да внесем изменения в тази връзка. Благодаря за думата. Така приключваме с списък на ораторите. Комисията ми каза, че не иска да се изкаже, но тя присъства тук. Ще дам думата на господин Валенса. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички за любезните думи. Ценя високо вашето мнение. Искам да подчертая нещо дебело. Нека да не забравяме какво може и какво не може да направи омбудсмана и какви са нашите правомощия има граници, които трябва да се вземат предвид. Крайният срок за измененията е утре на обяд. До тогава ще чакам вашите допълнителни текстове и след като получим всички предложения, ще седнем на една маса с докладчиците в сянка. Сигурен съм, че ще можем да изковем добри компромиси. И толкова. От мое име. Благодаря, казва председателката. Искам само да и ясно това, което току-що каза докладчика. Крайният срок за внасяне на изменения е утре 12 ноември в 12 часа. Разглеждането на измененията и гласуването ще бъдат на 2 декември. Изслушването на омбудсмана ще бъде също на 2 декември след обед. Позволете ми да ви кажа освен това следното. Спомняте се, че изпратихме писмо до председателя на парламента, в което поискахме той да предостави на широката общественост всички подписи на депутатите. Той е реши да откликне, но не в пълна степен. Дал е подписите, но в една конкретна стая. Тук долу в парламента. Някой каза, защо председателката да не отиде да снима тези подписи и да ги постави на съответното място, което да ни устройва. Е, трябваше да ви кажа тази информация. Имате възможност да отидете до тази стая или зала, да погледнете тези подписи и да направите необходимото. Не беше такава целта, когато изпратихме писмото, но поне беше направена малка крачка в правилната посока. Така приключваме по точка 11 и отиваме на петициите. Oh точка 12 е петиция 0873-2013 година от името на господин Клод Кост Става дума за проблеми с наводнението в района, района на Безие, Франция. Май сте тук? Добре дошъл, имате думата. Благодаря ви, добър ден на всички и благодаря ви за дадената дума. Ще ви отнема само няколко минути. Госпожо председател, вече имаме 4 смъртни случая, които се дължат на специфичните метеорологични явления, дължащи се на наличието на планински маси в региона. Това се дължи на а, това, че много от основните а, решения не са предвидени в директивата, отнасяща се до рисковете от наводнения можехме ли да си представим, че може да възникне катастрофа в ядрен реактор, без да се проведат предварителни проучвания, че ще има изтичания на тиня? А именно това се случи, а проучване нямаше. Директивата не предвиждаше подобно нещо. В нея се предвижда, че наводненията са естествени явления, които не могат да бъдат избегнати, а това само улеснява умишлено извършените наводнения. Всичко можеше да бъде избегнато или поне намалено в значителна степен чрез директива, която да се бори срещу наводненията, която осигурява безопасност на населението на Европа, като проучи предварително рисковете. Аз си мислих, че мога да гласувам доверие на Европейската комисия. След директивата 364 от 2004 година аз бях изслушан и председателят Баросо ми отговори, сега ще прочета съвсем бавно, в светлината на правната рамка отговорността за предварителното разследване пада върху френските власти в рамките на новата директива. Това разследване е трябва да включва анализ на риска и на причините за наводненията. То трябва да включва и задължение за участие на населението. Европейската комисия ще следи отблизо процеса, но не е длъжна да реализира това разследване. Ако 2000 това бе произнесено през 2007 година. Сега сме 2014 година. Нищо не е направено. Ако отново отнеме толкова време да се направи каквото и да е, другия път няма да съм жив, за да дойда тук да говоря пред вас. Продължавам. Има изтичане на тиня, наводнения, които водят до замърсяване на морето Последиците от тези наводнения бяха доказани от изследователската експедиция на специалния кораб. Съвсем умишлено се стига до наводнения в Безие. Последиците обаче не отлагат само този регион, а всички останали и околни региони. Франция или която и да е друга държава няма правото да ми казва какво желая да се случи или да не се случи у нас. 90% от наводненията се предизвикват изкуствено, тъй като много терени се превръщат в застроени площи. Всички тези трагедии, предизвикани от подобни естествени катастрофи, ще продължат да се случват, докато не се оцени риска. Аз имам правото, като европеец, да живея в сигурност. Имам право да бъдат отчетени последиците от климатичните изменения и изисквам да се проведе разследване. Впрочем, точно това ми каза и господин Баросов. Бих искала да преканя Европейския парламент да гарантира, че държавите членки няма да използват правната рамка, за да могат да разрушават земите и да а, провокират наводнения. В Безе, например, беше използван претекста за промяна на урбанистичния план с оглед на засилването на туризма. Необходимо е да има свободно оттичане на водите. Има дълги а, диги от а, десетици метри, които трябва да бъдат подсилени. Документите, които съм приложил, като приложение към петицията доказват всичко, което казвам. Аз се опитвам да защитавам тази теза от дълги години. Срещал съм се с хората, които са жертви на наводненията. Срещал съм се и с тези, които пълнат джобовете си от тяхното предизвикване. Искрено ви благодаря за това, че ми дадохте думата. Благодаря ви, господине, казва председателката. Имаме представител на комисията. Господин Сега, ако правилно произнасям името ви, имате думата. Благодаря ви. Добър ден на всички. Бих искал да представя становището на комисията по двете внесени петиции. 0873 0943. В голяма степен сме съгласни с носителя на петицията във връзка с управлението на риска от наводнения. Рисковете са значителни, но ви напомням, че европейското законодателство създава правна рамка, в която влиза управлението на риска от наводнения. Това е директива 60 от 2007 година. Тя изисква от държавите членки да правят предварителна оценка на риска и на опасностите от наводнения. Изисква се изготвянето на пътна карта до края на 2013 година. След изготвянето на подобна оценка на риска и оценката на неговото разпределение на съответната територия и на неговия магнитуд, се изисква от държавите членки да изготвят план за, за оценка на риска до края на 2015 година. Плана за управление на риска трябва да съдържа съответните цели и мерки за предотвратяване на последствията. Изискват се също така и мерки за смекчаване на последиците. Целите, както и мерките в плановете, се залагат от държавите членки, като в тези планове трябва да се отчитат и местните специфики. От документите, представени на Европейската комисия от френските власти, река Орб и съответния регион около Безие е включен в карта, която отчита риска. Определено е и нивото на риск, от страна на френските компетентни органи. Все още обаче не е изготвен план за управление на риска, така че Европейската комисия не може да прецени до каква степен съответния план ще отчете наличния риск. Не можем да знаем и какви ще бъдат мерките, предвидени от френските компетентни органи. Плановете за управление на риска ще бъдат обект на публично допитване, след което ще бъдат одобрени. Вносителя на петицията упомена някои явления, които могат да се отразят на морфологията на река Орб, да се отразят на а, преноса на седименти. Всичко това се регулира от директивата за водите, директивата 60 е от 2000 година. В съответната директива се изисква от френските власти да изготвят е, планове за управление на речните ресурси. Тук се взима предвид и хидроморфологичната специфика. Предвижда се и предприемането на мерки, които да имат е, за цел добър статус на водните ресурси. Вие не посочихте а, като аргумент, че изготвени от френските власти план не отчитат всички тези неща. Така че на базата на информацията, която ние получихме от вносителя на петицията и базирайки се също така и на степента на прилагане на директивата за наводненията, можем да кажем, че не виждаме причина да смятаме, че френските компетентни органи нарушават европейското законодателство. Благодаря ви. И аз благодаря. Сега давам думята на колегите. Господин Мартин е единствения, който поиска думата. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Вносителя на петицията се изказа отлично. Това е проблем, който не засяга само Франция, той засяга много други държави. Проблема надхвърля територията на Франция. Така че не трябва да посочваме само френските общности, и по-специално Общинския съвет, защото не само те са виновни, а, но и те също трябва да се отчитат и трябва да поемат своята част от отговорността. Не трябва под влияние на лобистите и на строителните предприемачи да приемат а, строителство на нашата територия без да се прави оценка на риска. Носителя на петицията каза, че трябва да се вземе предвид риска свързан с околната среда и с човешкото здраве. Така че трябва да помислим каква е причината за тези наводнения, да не гледаме само към последиците. И господин Декосте а, каза, че има три основни причини за това. Повтарям, проблема не засяга само Франция, той засяга всички държави членки. И именно сега е момента всички държави членки да помислят за причините от тези непрекъснато повтарящи се наводнения, да помислим за човешките жертви, за да можем да смекчим последствията. И аз много често тук от Брюксел съвсем официално и твърдо казвам, абе да сложим край на тези лобисти. Край, стига толкова. Политиците, а ние сме такива, трябва да се вземем в ръце да помислим малко и да признаем, че економическите и финансовите интереси не могат да оправдават всичко. А, господин Декосте, както и останалите жертви на наводненията, имат право да знаят истината. Политиците, без значение дали ще бъдат френските политици или общинските съветници, трябва да помислят. Край, трябва да сложим край на лобирането, просто нямам думи. Според мен лобистите вече нямат място в Брюксел. Благодаря ви, казва председателката. Маргрете Алкен. Ти се обръщаш е, към мен на шведски, така че аз ще продължа на датски. Мисля, че е много сериозно, е, че комисията отново разглежда този въпрос като чисто национален. Имаме обща инициатива в Европа с цел предотвратяването на наводнения. Риска от тях нараства. И не трябва да се действа, когато е твърде късно. Това, което се нарича постмортъм инициатива. Когато млякото е разсипано, не може да се търси опция то да се върне в тенджерата. Така че трябва да се действа. Между другото, съвсем а, наскоро се свързаха с мен от а, България, за да ми благодарят за нашата мисия, проучвателна мисия в а, България, в а, онзи район, който беше сериозно засегнат. В България обаче имаше и други е, наводнения, почти смъртоносни, в райони, в които нямаше предварителна превантивна дейност. Така че комисията трябва да направи нещо, трябва да действа по-активно и превантивно. И нека да кажем, че ние няма да приключим работата по този въпрос. Господин Наврио, да, няма да се връщам на всички твърдения, които упомена господин Мартин. Аз съм съгласен само с част от казаното. Господин Мартин забравя един от основните лобисти, които се обръщат към Европейския съюз и към Европейската комисия, това е френската държава. Многократно имаше наводнения във Франция и знаем през последните седмици какво се случи. На телевизионния екран непрекъснато френски политики, политици извинете, приканват европейските институции да помогнат, за да може френската държава да се справи с наводненията. Смятам, че е добре Европейската комисия да се намеси, въпреки че тя само задава рамката, държавите членки трябва да предприемат конкретни действия, за да може да избегнат драматичните последици от наводненията. Тези наводнения имат тежки економически последици и взимат много жертви. Затова смятам, че това непряко все пак е в правомощията на Европейската комисия, защото френската държава ще поиска финансова помощ, за да може да се справи с финансовите последици от наводненията. Това беше първото, което исках да кажа. На следващо място бих искал да се спра спра на а, петицията на господин Косте. А, аз не съм специалист и не зная как точно а, действа река Орб, но смятам, че е важно да упоменем и следното. Европейската комисия трябва да пише на френската държава и да я задължи най-малкото да отговори на питанията на господин Косте. Аз не мога да взимам отношение а, по това, което той каза, защото не познавам добре досието, но зная, че най-непоносимото за нашия съгражданин е многократното му принуждаване да сезира нашата комисия, защото той така и не получава отговор. Той получава само горещи писма от а, някаква секретарка, а, в които се казва ще ви отговорим, но отговор така и не идва. Мисля, че най-малкото което трябва да се направи е комисията да задължи френската държава да отговори на господин Декосте. Аз не се изказвам относно верността или неверността на неговите твърдения. Просто не взимам отношение и за това дали трябва да затворим тази петиция или не. Просто искам френската държава да даде ясен отговор на господин Косте. с това приключихме списъка на записалите се за изказване по този въпрос. И сега ще дам думата на господин Коста, за да приключи. Но моля ви, бъдете кратък, не повече от две минути. А, а, а, а, трябва да знаете, а, а, председател, че трябва да се направят проучвания за какви, са, какви са наносите в Рона. Това е проблем не само на местното население, това е проблем на цяла Европа и на цялото Средиземноморие. Благодаря. Ето, бях съвсем кратък. Благодаря. А Как да вървим от тук нататък? Предлагам следното. Да запазим петицията отворена, да изпратим писмо до френските власти, като посочим това, което господин Лаврия току-що спомена, и да разширим обхватът, така както предложи господин Лафам. Тоест да поискаме проучване от отделът по политиките във връзка с речните басейни и предотвратяването на наводненията. Това ще разшири обхватът на въпроса. Няма да бъде само проблем на френската страна, но общо европейски проблем. Това предлагам. Има ли други предложения? Не приемаме, че сме се споразумели за този начин на действие. Сега минаваме към следващата петиция, 13-та по нашия дневен ред. Петиция 1484 от 2008 от Катрин Лекон по отношение на въздействието на шума и атмосферното замърсяване – за живеещите край летището Шао де Гол. Вносителката на петицията, мисля, е тук. I wish you very welcome and please the floor is yours. Добре дошла, имате думата. Добър ден, госпожо председател, дами и господа. Благодаря за времето, което отделяте, за да ви кажа в какъв ад от шум и химическо замърсяване живеем на 18 км от летище Шарл де Гол. Ние, както и всички останали, които а, са обект на а, това, че се а, летат над нас самолети на по-малко от 1000 метра. А, самолетите съвсем не, не летат на повече от 300 метра. И от последните общински избори насам тази височина продължи да се намалява. А онези, които са жертви, не могат нито да кажат не, какво мислят, нито да направят нещо. А, знам, че ме разбирате и затова ви благодаря. Един от депутат от Валдуаз неодавна каза, че а, онези, които ръководят въздушното движение, а, би трябвало да ни чуят. Виждам, че и властите, и политическите власти а, знаят а, от 1997 година а, става дума за дублиращата южна писта в летище Руаси, която влезе в употреба. Вече 17 години последиците от този въздушен трафик е, ни карат да не можем да живеем, да не можем да дишам е, и да, е, бедата става все по-голяма. Трябва да се направи нещо, да се вземе преди това и то спешно. Над 400 самолета на ден прилитат над главите ни. Събуждаме се, стреснати, вече сме отчаяни това има върху нас е емоционално действие какво ли още не. Не само шума, боледуваме от алергии. Има много хора, които не могат вече да спът на първия етаж. През нощта цяла нощ миризмата, миризмата на керосин ни преследва. В градините пространното пране е, е, и в локвите още е, виждаме остатъци от керосин. Да ви, да, да ви кажа просто как, какво преживявам още от сутрин в 4 часа сутринта. Както вие добре знаете, на, на, на, на ниска височина шумът е много по-голям, на 900 метра, в никакъв случай шума не е такав, какъвто е на 250-300 метра. И тук става дума за един въздушен, една въздушна писта, един въздушни релси, ако щете, а не за, а не за въздушен коридор. Госпожи и господа, Знам, че вие не можете да съчувствате, не можете да разберете какво ние преживяване. А, а, но ние трябва да бъдем защитени от всичко това. Много проучвания показаха а, отрицателното въздействие, необратимото въздействие върху нашия мозък. А, да не говоря нито за слуха, нито за епидермиса, нито за обонянието ни и така нататък. Колкото за химическата вреда, ние дишаме е, тези газове. Бяха сложени апарати да се измери шума. Но не, и то в на обществени места. А, но не там, където, не, не там, където а, е, вредата е най-голяма, не там, където шума и другите е, е, вредители са най-вредни, са най-големи. Аз спя на, стая на, на първия етаж и на, и накрая на силите си напуснах през ноември 2007 година, за да живея в една маза една малка стая, изолирана с малък прозорец, а, а, за да мога се пак да дишам. А, какво е а, предлаганото решение? А, а, да ни се да сложиме двойно остъкляване на прозорците. А, жилището ми е в зона Д. Странно а, така разпределение на зоните. Дами и, госпожа, а, дами и господа, а, а, Франция трябва да бъде заставена да отговаря за това, не, че не спазва директивите на Европейския съюз по отношение на замърсяването, на ушумяването и химическото замърсяване. А, как да оценим вредите за нашето здраве? юридическите средства за защита са неспособни да ни защитат. 24-ти член на декларацията, универсалната декларация за правата на човека, приятел от ООН през 1978 година, че всички хора имат право на почивка. Осми член от Европейската конвенция за правата на човека, че е, всички хора имат право е, за защита на е, личния, неприкосновеност на личния и семейния живот. Или пък, може би, директива от 2002 година. Или пък директивата за вредното ушумяване, която представя изискванията и в рамките на вечерния пазар. Или първи член от хартата на, за околната среда, прият, през, прията през 2005 година. А, или пък а, член 1112 от Кода за околната среда, от, а, който проистича от закона номер 2010-788 от 12 юли. Всички а, а, трябва да е, отговарят на едни и същи изисквания, изисквания, които не се зачитат от е, френските, е, френските власти и въздушният транспорт. Това всичко е в противоречие с международните ангажименти, поети от Франция. Благодаря ви и благодаря за вашата, предварително за вашата подкрепа. Знам, че всичко, което ви казвам, и че економиката не е по-важна. Тя не може да замени живота ни, нито да отговори на а, нашите искания. Благодаря ви, госпожо. Виждам, че вие много сте страдали. И сега се обръщам към комисията. Господин Бенжер, може би се... искате да кажете нещо по този въпрос. Имате думата. Благодаря госпожо председател. А, ще говоря, ако ми разрешите, само за а, ошумяването. А други колеги, може би, ще обяснат нещо за химическото замърсяване. Най-напред искам да ви уверя, че Европейската комисия придава много голямо значение за опазването на гражданите на Европейския съюз от е, среди е, на околната среда и тяхното здраве. Знаем колко вреден може да бъде шумът за човешкото здраве. в Европейския съюз имаме директиви за сериозно намаляване на, а, е, замърсе, на шума, нивото на шума. Работим с а, Световната здравна организация, за, за да се приемат насоки в Европа е, е, и за доказване е, още по-цялостно на вредите върху човешкото здраво от високите нива на чума. Като се има предвид общностното законодателство по този въпрос, оценката и управлението на източниците на шум в директива от 2002 година по тази, съгласно тези директива, двете главни изисквания за страните членки, членки е да се създадат шумови карти чрез измерване на шума и на, на базата на тези стратегически карти за нивата на шума да разработят планове за действие, за да могат да управляват тези нива. Много важно е в този контекст да се каже, че директивата оставя на преценката на страните членки какви ще бъдат нивата на шума, при които трябва да вземат някакви мерки. И също така оставя на страните членки да решат какви да бъдат тези мерки. По отношение на конкретният случай във връзка с летище Шарл де Гол, Руаси, във Франция е изготвена карта на ушумяването на региона още през януари 2014 година. Тази карта, очевидно, с тази карта се изпълнява това задължение, съгласно директивата. Франция обаче до сега не е представила план за действие, който трябва да бъде основан на тази карта, и комисията е изпратила на писмо напомняне на френските власти. А Франция информира комисията през феврали 2014 година, че втората част плана за действие съществува, но той е все още в проект. И в момента е, върви публична консултация във връзка с този план за действие. Комисията очевидно внимателно следи е, работата по този въпрос, за да е сигурна, че Франция ще изпълни изискванията на директивата. Но искам да повторя, комисията не може да въздейства относно видът на мерките, които Франция ще реши да прилага. По отношение на директивата за околната среда и шума, може да се спомене друга директива от 2002 година, което се уточняват правила и процедури във връзка с въвеждането на оперативни ограничения около летищата. Тази директива изисква страните да възприемат балансиран подход, когато става дума за нивата на шума около летища с голям а, обем на трафика, въздушния трафик. Така че в летищата, където има проблем с шума, страните членки могат да въведат редица а, о, оперативни а, ограничения, включително ограничаване използването на най-шумните самолети. Тези процедури дават възможност да се постигнат максимални резултати по отношение на нивата на шума в околната среда. Трябва да се каже, че Средските власти са приели подобни мерки за намаляване на шума. Комисията неодавна преразгледа тази директива и през януари 2016 ще влезе в сила нова директива. Това ще бъде, ще има и регламент, който ще наложи по-строги изисквания за оценката на нивата на шума. Това е всичко, което искам да кажа по отношението на нивата на шума. Моите колеги ще говорят за химическото замърсяване на околната среда. Председателката. Благодаря ви, вече нямаме никакво време и искам да ви обърна внимание в, на писменият отговор на комисията, който е много откровен и в който ясно се заявява, че комисията не е получила план за действие, с което френските власти не са изпълнили своите задължения. А би трябвало този план да бъде представен преди края на 2013 година. И мисля, че писменият род, който сме получени, трябва да ни е достатъчен и тъй като нямаме време, сега ще дам думата на колегите. Госпожа Пикеро има думата най-напред. Благодаря. Мисля, че трябва да намерим решение на този проблем. Не можем да махнем летището от там. Нека да не забравяме и техническите спецификации тук, тъй като самолетите трябва да отговарят на конкретни изисквания за безопасност, например. В Полша имаше подобен проблем. Едно летище беше изградено много близо до центъра на Варшава, беше много шумно, аз е, работих е, по проблема. Има известно решаване на този проблем. Е, много хора напуснаха района на летището, търсят жилища на други места. Като цяло тези хора са доволни от решението, което са взели. имаше подобни петиции, като тази, е, която разглеждаме днес. Какво да кажем за компетенциите и правомощията обаче? Не може ли вносителката да се обърне към френската държава за обещетенията, тъй като здравето й е влушено? Е, освен това има економически загуби. Всеки имот е, близо до летище губи от своята стойност. Живеем в демократична държава и това е една демократична процедура, която може да се следва. Може да направите нещо и вероятно ще чакате по-малко от тези 17 години, за които вие говорихте. Може така да пробвате да решите вашия проблем. Госпожа Дати поиска думата, не я виждам, а ето там е. Благодаря ви, госпожо председател. Всичко беше казано вече за госпожа Леконт. Вярно е, че замърсяването на въздуха е много важно за всички, които живеят в региона на Париж. Аз разбирам гнева на вносителката на петицията, разбирам гнева и на всички, които живеят в този регион. Всички това шумово замърсяване има трагични последици и действителни последици върху здравето на гражданите. Важно е да помислим помислим за качеството на въздуха. Това трябва да бъде основният ни приоритет, много преди а, из... да разглеждаме проблема за изменението на климата. Има платформа. А, която се занимава с проблемите от прелитането на самолетите в региона, но не трябва да се ограничаваме само до качеството на въздуха. Последиците се усещат на над 5 км радиус от летището. Това засяга страшно много жители. Има страшно много замърсители във въздуха и те имат тежки последици върху здравето на хората. Затова трябва да помогнем на всички подобни инициативи, като тази на вносителката на петицията, за да може да се подобри качеството на въздуха в региона. Разбирам изцяло казаното от вносителката на петицията. Да, шума също повлиява върху здравето. Има действителни последици, които са по-малки от замърсяването на въздуха. Съгласно скорошно проучване, около 40% от хората, които живеят в региона, заявяват, че възнамеряват да се преместят. Шума от самолетите съвсем не е първата причина за тяхното решение. Затова Европейската комисия трябва да гарантира прилагането на европейското законодателство в това отношение. Това не е просто препоръка към комисията, това е нейно задължение. Благодаря. Thank you very much. Uh, I... Благодаря тъй като времето ни изтича, а вносителката госпожа Люконт вече говори достатъчно дълго, бихме могли да предложим да приключим дебатите по този въпрос. Чухме позицията на комисията. Тя е ясна. Ще изчакаме отговора на френските власти към комисията. Те обещаха да изпратят отговор през декември 2013 година, но комисията още не е получила план за действие. Комисията изпрати отговор до нас през февруари тази година, а сега е вече ноември. Така че времето си тече, нещо трябва да се направи. Предлагам тази петиция да остане отворена и когато комисията получи резюме на плана за действие от страна на френските власти, се надявам, че ние ще получим копие на този план, а ние можем да изпратим писмо на френските власти с цел да се обсъди нивото на замърсяване около летище Шаро Дюгол. Приемате ли да действаме така? Приемам мълчанието ви за съгласие. Благодаря. Вносителката поиска думата. Как само да добавя нещо, тъй като имаше въпроси към мен, дали а, не правя някакви други простъпки. Да, в момента съм завела жалба във Франция. Обедена съм, казва председателката, че сте направили всичко възможно. Не може да си представите какво изживявам през последните 17 години. Аз вече не съм първа младост, така че наистина бързам а, да се стигне до някакво решение. Председателката, с това трябва да приключим. Благодаря ви. Сега трябва да продължи нашата работа. Надяваме се, че заедно с комисията и френските компетентни власти ще стигнем до решение. И така преминаваме нататък към следващата точка от дневния ред. Петиция номер 1707 от Сабине Куржо Макнил. Става дума за усиновяване без родителско съгласие. Имаме и петиция 2468-2013 от Рой Фокс от Великобритания относно практиката на принудителни осиновявания в Великобритания. Мисля, че вносителите са в залата. Къде сте? Ето там. Добре дошли. Ще ви дам думата незабавно. Получихме писмо от е, министъра с дата юли 2014 година. Писмото ви е раздадено, би трябвало да разполагате с него. Сега ще ви дам думата. Е, госпожа Сабине Куржо Макнио. Добър ден, казвам се Сабин, това е немско име. Курио е второто ми име, то е славянско и ето защо аз съм доста страстен човек. Женена съм за шотландец, но запазих немската си националност. Аз съм част от Асоциацията на приятелите на Маккензи. Това е една асоциация, която помага на жертвите в съдилищата. Ние действаме в интерес на цялата общественост, не работим с конкретни случаи. Представихме едно проучване, което описва системното заграбване на деца в Великобритания. Е, представихме е, това проучване през март на заседанието на комисията. От тогава насам е, се проведе една конференция в Прага по темата насилствено отнемане на деца. Съществува една комисия, комисията Марч, която обединява 30 души, е, чието деца са били отнети. От нас беше поискано да представим различен брой подписи. Аз тук съм внесла 4 Пет жалби. Между другото, старите членове на комисията обещаха да се действа бързо. За сега не са се случили много неща. Имах 6 минути слава, записана от телевизиите. След това получих писмо от комисията, която каза, че няма как да предприеме действия, тъй като не е получила отговор. В същото време аз се допитах до петима родители от Португалия, чието деца са били отнети тези хора бяха арестувани, защото са били част от групата, която протестира срещу принудителното установяване на деца. Когато сега те се срещат със своите деца, те се третират като престъпници. В края на заседанието на комисията, което отмина и което ви представих, се срещнахме с представители на съвета в Линкълншър. Има и един уелски баща, баща от Уелс, който беше наказан просто защото дойде в Брюксел, за да представи своя а, случай. Не му дават да вижда децата си и той а, направи опит за самоубийство. И той не е единствен. В а, този район на Уелс. Моите приятели от Маккензи станаха свидетели на още две самоубийства. Има подозрение, че фактите много често се скриват. Има достатъчно информация за английски поданици, които се наказват жестоко просто защото отиват в Брюксел. факта, че чуждестранни деца се усиновяват от англичани насилствено и по този начин се заставят да говорят чужд език, потапят се в чужда култура. Този факт беше представен и на един форум в Европа, който се проведе там една словачка говори за, за, за нейния случай. Джон Флеминг, един друг пострадал, говори, че има 100 семейства, които са избягали в Ирландия. Може би сте чували и за случая с едно момче, чието родители бяха хвърлени в затвора. Имаме една загадка пред себе си. Великобритания преследва своите граждани, които отиват в други страни и от друга страна чуждестранни майки в Великобритания не могат да вземат своите деца при себе си. Прашката конференция, която споменах преди малко, спомена за Европейската харта на човешките права. Ако дойдете в Лондон обаче, ще видите, че много често се говори в метрото за това да внимаваш за дупката. Има огромна дупка между закона и между начина по който той се изпълнява. Надявам се, че комисията ще предприеме съответните стъпки, защото няма кой знае какви контакти между комисията и между жертвите. Надявам се, че комисията по петиция, ако не е друго, ще чуе е, жертвите. Имаме още двама вносители. Натали Стокпол е тук, ако не се лъжа. Заповядайте. Благодаря, е, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Курил Макнил за тази толкова ясна презентация. Както казахте, тези въпроси вече бяха обсъждани на мартенското заседание на Комисията по петиции. Всички политики и решения, свързани с децата, би трябвало да отчитат интереса на децата. Не искам да повтарям онова, което беше казано от колегите през март. То беше подчертано и в различните имейли, които бяха изпратени на вашата комисия. Няма да давам информация и по отношение на официалната реакция на петицията. Вероятно не искате да чувате всичко това отново. Вярвайте ми, и за мен не е приятно да се връщам към това, което вече е казано, тъй като проблема е изключително сериозен, трябва да кажа, че ние се свързахме с британските власти. Тук искам да спомена и писмото, което председателката спомена. В това писмо се казва, че винаги трябва да се взима предвид интереса на децата. Децата трябва да живеят с родителите си тогава, когато е възможно и, е, цитирам, е, семействата трябва да положат всички усилия т.е. властите трябва да положат всички усилия, за да може е, децата да живеят при своите родители. Всички тези въпроси ще бъдат е, обсъдени е, и с оглед на насоките, които би трябвало да се следват – Призовавам за промяна на регламента Брюксел 2А. Е, ще има специална е, среща на засегнатите и бъдете сигурни, че всички начини за действие ще бъдат обсъдени. Благодаря. Благодаря. И сега давам думата на колегите. Госпожа Сакурафа е първата, която е поискала думата. Благодаря, е, благодаря ви, господин председател. Всички случаи, които са свързани с а, децата, си имат и своята специфика. Но във всеки а, конкретен случай а, трябва да посочваме, че няма по-силна връзка от тази, която свързва родителите и техните деца. Може би повечето от присъстващите в залата са родители. Затова смятам, че при всички обстоятелства трябва да се взима предвид тази неизменна връзка между родителите и децата. Трябва да се направи всичко възможно, за да се запази тази връзка, дори в случаите, в които родителите са лишени от свобода но убедена съм, че можем да успеем, дори ако тръгнем по този път. Нашата цел трябва да бъде да подпомагаме родителите, за да може те да продължат да изпълняват своите родителски задължения, дори и когато обстоятелствата ги принуждават да бъдат отдалечени от децата им. Трябва да се срещаме с родителите, да говорим с тях и трябва да се водим от тази идея винаги, когато вземаме решение за защитата на децата. В този контекст смятам, че трябва да бъдем изключително предпазливи и да направим по-задълбочен анализ на въпроса. Нека да не се спираме само до правните аспекти. Не искам да се изказвам без да съм по-подробно запозната с проблема, но смятам, че трябва да направим по-задълбочен анализ. Семейното право засяга основни човешки права, затова трябва да използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да се справим с проблема. Бихме могли да поискаме да бъде изготвен регламент или директива, за да уредим въпроса на европейско равнище. Европейската комисия в последния параграф от своя отговор – предлага именно това. Изключително трудно е да бъде осиновено дете без съгласието на родителите. Нормално е родителите да изпитват затруднения. Ако те са иммигранти, положението им се осложнява, но те винаги могат да се обърнат към съда по правата на човека. След малко ще трябва да напусна залата, тъй като имам някои други задължения. За това бих искала сега да кажа нещо по петиция 1156 от 2013 година. Петицията на господин Константинос. Аз се запознах с господин Януполос Константинус и стана явно, че Европейската комисия трудно може да предприема действия за държави, които не прилагат европейското законодателство. Просто използвам тази възможност, за да помоля тази петиция да остане отворена – за да може да запазим контакта между родителите и техните деца. Благодаря ви, казва председателката. Това е следващата точка от дневния ред. Ще имаме възможност да чуем господин Константинос. Ще чуем и неговите проблеми. Сега госпожа Дарлинг. Благодаря ви. Смятам, че е, трябва да отменим решението, което взехме тази сутрин. Не трябва е, толкова бързо да се разглежда е, тази тема. Решението, което трябва да вземем е изключително важно, затова се нуждаем от повече време. Трябва да разгледаме проблема в по-широки британски контекст. В Обединеното кралство има доста злоупотреби с деца. Затова трябва да се проведе по-бързо разследване за това, което се случва там, за да може да вземе предвид резултатите при защитата на децата. Но това е отговорност на компетентните власти. Тази тема е изключително емоционална и ние трябва да поемем съответната отговорност. Ако има доказателства за проблеми с осиновяването на деца, трябва да гледаме на тях много сериозно. Правото на децата изисква да се защити най-добре техния интерес. Това е напълно правилно. Затова се радвам, че Обединеното кралство отговори на предишните опасения, изразени от нашата комисия. Бяха внесени някои разяснения за правната рамка на Обединеното кралство. В много от петициите се твърди, че има нещо притеснително и подозрително – в това, което се случва в Обединеното кралство. Но, както каза и преждеговорившия, трябва да гледаме по-широкия контекст. Да не гледаме само Обединеното кралство, а, а правната рамка в Европейския съюз като цяло. Правната рамка във връзка с защитата на децата. Отбелязвам си казаното от Европейската комисия, която ни каза, че това е в правомощията на държавите членки. Но смятам, че трябва да има по-подробно разследване в този конкретен случай за това, което се случва в Обединеното кралство. Европейската комисия може да поеме инициативата да организира среща с всички, които желаят да се пристъпи към подобно разследване. Бихме могли да действаме по този начин. Нуждам се от по-подробен отговор от британските власти за някои от случаите. Това е в интерес на разследванията във връзка с защитата на децата в Обединеното кралство. А относно Европейската конвенция за човешките права, тя също трябва да бъде взета предвид. Това беше първото, което исках да кажа. На следващо място и по-накратко. Да, действително възниква въпроса за отговорността на Европейския съюз, когато случаите са трансгранични. По-настоящем на европейско равнище няма механизъм, който да следи последиците от осиновяванията. Затова и следващата ми препоръка би била следната. Да поискаме правно становище от Комисията по правни въпроси във връзка с потенциалната необходимост от разглеждането на проблема за трансграничното осиновяване на деца. Да поискаме а, това да бъде взето предвид и в рамките на Брюксел 2 регламента Брюксел 2. Ще има преразглеждане на Брюксел 2 и по мое мнение проблема трябва да продължи да бъде обект на внимание, но можем да поискаме правно становище. Благодаря. Благодаря, госпожа Вебер. Благодаря, госпожо председател. Признавам, че за първи път чувам, че такова нещо се случва в Обединеното кралство. 2014 година сме и има такива осиновявания в Обединеното кралство. Да, в Пиночет, в Аржентина, може би. А, там имаше насилствени а, осиновявания, след като родителите на съответните деца а, и, бяха изчезнали. А, да, а, доста деликатен въпрос е това за Обединеното кралство и за Европейския съюз, още повече, че се случва през 2014 година. Затова е важно да имаме и разследване на случая. Трябва много внимателно и предпазливо да разгледаме всеки един изложен случай. Признавам, че аз лично имам проблем с понятието най-добрия интерес за децата. Това е доста субективно понятие, защото зависи от това кой взима решението, кое е най-доброто за детето може би по-точен критерий би бил да кажем нещо, което не поставя под заплаха живота на детето. Няколко конкретни въпроса бих искала да задам, защото искам по-голяма яснота. Говорим за осиновяване. Тук за класическото осиновяване ли говорим или за а, даването на деца за отглеждане? даване на деца за отглеждане за ограничен период от време. Това е първия ми въпрос. И на второ място. Осиновяването като такова, не насилственото, осиновяването. Изисква ли съдебно решение и съгласието на родителите? Благодаря. Председателката. Именно, е, тук говорим за осиновяване, което се случва без съгласието на родителите – Погледнете точка 14 в досието и ще видите. Там има много полезна информация. А, наистина, а, нямаме достатъчно време. Нека да чуем а, Яна Том. Благодаря ви. Аз съм напълно съгласна с а, колежката, която взе думата преди мен. На няколко въпроса трябва да отговорим на европейско равнище. Преди тази среща се свързах с компетентните власти в Лондон и там ми се каза, че от 3 до 5 деца се отнемат от семействата, като някои от отнеманията на децата са оправдани, но не всички много от случаите изобщо не биват декларирани, защото всичко зависи от постоянното пребиваване на родителите. Това се случва в Естония. В Обединеното кралство обаче има основно проблеми с децата на социалните въпроси. Естония има малко население, съответно има и малък процент хора, които са засегнати от проблема но в Естония също има доста сложни случаи. Предполагам, че цифрите, които ни се дават, са много по-големи, когато говорим за Европейския съюз като цяло. Така че, като разглеждаме проблема, трябва да признаем, че не разполагаме с достатъчно информация за това, което се случва в Европейския съюз. Не знаем а, какво се случва а, действително в случаите на отнемане на децата от родителите им. Не можем да бъдем сигурни, на какви проблеми се натъкват европейските граждани, които упражняват правото си на свободно движение. Имаме достъпни източници на информация, но те не са достатъчни. Нашата комисия трябва да направи специално проучване, за да получим допълнителна информация. Това беше първото. И на следващо място, основен европейски принцип е а, хората да се движат свободно в Европа, но те няма да го направят, ако а, има заплаха да им бъде отнето детето. В Обединеното кралство има религиозна и религиозно и етническо многообразие. И за да има по-добра интеграция, както там, така и в Европейския съюз, е необходимо да имаме единни правила, за да не се нарушават правата на децата и на техните родители. Следователно, не можем да кажем, че ние сме безсилни. Now, благодаря сега госпожа Зданока. Имате думата. А, благодаря на всички, които до сега говориха и които подкрепиха тази петиция. А, и особено да благодаря на Сабин Макнил, която обобщи темата и ни предостави ценна информация. Какво е особено важно? че в третият раздел от нейната, нейният документ е, ясно се посочва, че Обединеното кралство има уникално място в това отношение. В петицията на Лайла Брас се повдига подобен въпрос. Е, това доказва, че за жалост нещата в Обединеното кралство не са наред. И тук що получихме писмо от британските власти, от, той е датиран от, на 10 октомври 2014 година. Там от, то отговаря на Господа, госпожа Масони, предишната председателка на нашата комисия, която през юли е писала писмо до британските власти, където става дума, че се проявява незачитане на Комисията по петиции на Европейският парламент. там се обяснява, че не става дума за незачитане на комисията, става дума за административна грешка. Но все пак, е, въпреки това, няма отговор по същество. Защото а, е, не се предоставя фактическата информация във връзка с случая, представен от вносителят на петицията. Тоест, е, това са действия, които са уникални за Обединеното кралство, където има немалко подобни случаи. Аз също така приключвам вече. Бих искала да не се повтаря позоваването на съответния 21 член е, от Хартата за правата на човека, на който, на който член винаги се позовават представителите на комисията. Но ще спомена само отговор на господин Тимерман, който казва, че е готов е, да седне и да се помисли заедно с нашата председателка дали въпросният член е наш проблем или не. трябва да се помисли как да се преодолее това ограничение, противоречието в това ограничение. Проблемът е за граждани на други страни членки, които живеят в Великобритания, чието действия по определен начин ограничават тяхната свобода на движение в рамките на Европейския съюз. Благодаря и последен е Пита Йора в моя списък и с това приключвам списъка на желащите да се изказват. Благодаря, госпожо председател. Като слушах изказванията на колегите депутати, всички казват едно и също. Общо дето всички са съгласни. Всички са недоволни от фактите, които ни се представят. Не за първи път научаваме подобни факти. Очевидно става дума за нарушаване на правата на човека и европейското законодателство не може да страните да смятат, че това си е тяхна работа и няма нищо общо с всички нас. И официалната политика в Обединеното кралство е такава. Остава такава. И аз предлагам, госпожо председател, да разгледаме нещата в дълбочина, като организираме изслушване, за да видим какво може да се направи, какво би трябвало да направим. В никакъв случай не претендирам, че познавам всички технически подробности, свързани с проблема. Но може би можем да започнем, като разгледаме в подробности какво става в действителност и как може да настъпи промяна. Мисля, че едно изслушване съвместно с специалисти от Комисията по правилните въпроси може да ни помогне. Като изхождаме от допускането, че каквото и да правим, трябва да изслушаме и двете страни. Мисля, че трябва да се признае, че въпроса с защитата на интереса на децата не е, е проблем само на Обединеното кралство. Подобни оплаквания има в Германия, има в Холандия. Разбира се, страните членки защитават своите правомощи, изключителни правомощия по тези въпроси. Но толкова често Ставаме свидетели на подобни случаи, внасят се оплаквания, петиции по този въпрос, така че мисля, че трябва да обединим усилията си и парламента да разгледа проблема. Защото вносителите на петициите идват при нас с надеждата, че ние можем да им помогнем. Председателката. Това е един от най-трудните проблеми, с които се изблъскваме, защото се отнася за децата, отнася се за бъдещето, отнася се за човешки страдания. Може би един от най-трудните проблеми е този. Трябва да го разглеждаме внимателно, така с хладна, хладен разум. А сега мисля, че можем да преминем към следващата точка. Това е, е госпожа Южен Луканенко Сойфертис. Тук е също госпожа Богослава Глазевска. И е, госпожа Игната Ниче, е, която представлява сестра си. И имаме от нейна страна видеопрезентация. Първо ще дам думата на господин Лукяненко. Благодаря. Най-напред съм благодарен на членовете на Комисията по петициите, че ми дават възможност. Аз съм евреин като религия. Най-напред да кажа няколко думи за защитата на детето и реакцията на властите. Тук има едно съдебно решение, съгласно което е, информирани сме, че лицето ще пътува в Брюксел. Обаче на него му се забранява да разкрива каквато и да е информация, която може да доведе до идентифицирането на неговия съд. Той не може да разкрива каквато и да е информация, която разкрива становището на професионалните лица и за времето, което е прекарал сина му в приемно семейство. Аз ви говоря като родител, не като човек, който е дошъл в комисията по петициите. И а, много сериозно съм предупреден, че ако найема адвокат, моя съд може да изчезне. И мисля, че парламента трябва да провери законността на, тази, на това съдебно нареждане от 16 октомври. В моето, прис, присъствие съдията посъветва местните власти а, да помогнат за формулирането на това съдебно разпореждане. Аз, значи, боя се за а, това какво ще стане с детето ми. А, значи, боя се за него и затова искам да се извиня не мога да назова съветът, за който става дума, а, но а, да, информацията е изпратена до всички членове на комисията. Значи, правилно ли е да се затваря устата на едно дете, да не може то да каже какво мисли? Сина ми беше настанен в приемно семейство. Девет на 9 години и 7 месеца. Аз бях арестуван и обвинен. Защо въпросното дете не е било арестувано, защо неговите родители не са санкционирани, така и не знам. На последното изслушване ние бяхме атакувани злобно от социалният работник, която твърди, че аз налагам религията си на сина си. С какво право се смята, че това е в най-добрите, в интерес на детето? Ние говорим на руски. Това е езика на нашето семейство. Сина ми е двоезичен. Как може някой да смята, че налагам каквото идея на сина ми? Става дума, говоря, говори се за дискриминация. А, а, значи, той е на най приемно семейство, защото сме говорили, говорили на руски. Това престъпление ли е? За това става дума в този случай. председателката. Имаме още много е, точки по, е, по тази точка, още много е, вносители на петиции. Искам да ви кажа, че в случая не става за защита на детето, в никакъв случай дума. Става дума за явна дискриминация. И така най-смирено ви моля, ако можете да ми помогнете ще ви е, представя доказателства за това съдебно е, нареждане. Защото ме заплашват с арест е, на летище Гатвик. Става дума за много сериозна заплаха. Казват ми, ако се върнете с детето си, ще бъдете арестуван. Ще бъдете задържан, а сина ви ще бъде даден в приемно семейство. А, моля ви, разгледайте случая по-внимателно и по-подробно. Благодаря за вашето изказване, казва председателката. То е изключително важно и бихме желали да разполагаме с цялото време на света, за да обсъдим този проблем. Разбираме, че вие страдате и сина ви страда. Има случаи, които са подобни на вашия. Ще имате възможност да чуете и други пострадали. И чак след като чуем всички, ще се опитаме да стигнем до заключение. Вносителя говори без микрофон. Председателката, не говорите пред микрофона. Искам да разбера кой преследва моето дете и да го предупредя, че само ако косъм падна от главата му, ще има сериозни последици. Председателката, разбирам, че сте страдал много и сте изключително разстроен. Нека да преминем нататък към госпожа Глазевска. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Обръщам се е, към вас за помощ от името на беззащитните деца в приемни семейства. Аз съм полекиня, гражданка на Европейския съюз, живееща в Великобритания. Като родител аз бях арестувана в Великобритания, защото съм се обърнала към европейски орган. Мисля, че не трябва да ни се запушва устата. Искам да помогна на десетките хиляди деца, които са заграбени от британската система. Аз се боря за моето дете вече две години. Тази система в Великобритания няма нищо общо с справедливостта. Тя се бори за увеличаване на броя на осиновяванията. Един социален работник се опита два пъти да ме принуди да подпиша документи а, за осиновяване. Обвиняват ме, че а, сексуално насилвам своите собствени деца. Моите деца обаче пред полицията никога не са заявявали нещо, което може да наведе полицията на мисълта, че Нещо подобно се случва. Аз а, съм наказателно преследвана просто защото има някакви догадки. Презумпции. Социалните служби казват, че са ме предупредили. Никога не бях предупредена, че ще заграбят децата ми. Разбрах това в последствие бащата на децата беше принуден да се съгласи да предостави нашите деца. На тях им се отказва възможността да разговарят с майка си, с баща си, с всички роднини. Поисках децата ми да могат да посещават полска църква и полско неделно училище беше ми отказано. Даже затворниците получават повече права. На тях не им се отказват да упражняват своето вероисповедание, да говорят на своя език. Откакто децата ми са в приемно семейство, те ходят гладни, с синини, не са облечени както трябва, не са измити. Когато сигнализирам за проблема, не се прави нищо. Социалните служби и приемното семейство носят отговорност за психологическите разстройства у моите деца. Те ги принудиха да направят лъже изказвания за това, че са били сексуално турмозени. Сина ми трябваше да бяга от училище, за да се срещне с мен. А органите казват, че той просто не желае да ме види. Последния път, когато се срещнах с него, той ми каза, че иска да се върне и да живее с мен. От а, тогава не съм го виждала, защото очевидно е бил наказан, защото е заявил нещо, което не е трябвало да казва. Същото въжи и за дъщеря ми. Социалните служби отказват възможността да се срещам с децата си. Не съм ги виждала вече 7 месеца. Съда, освен това, позволи на бащата да, да вижда децата си, но социалните служби не позволяват това. През последната година социалните служби полагат всички усилия, за да блокират опита ми да върна децата си в Полша. Обиждаха ме, унижаваха ме, Четири месеца след като отнеха децата ми, е, ми казах, е, че дрехите на децата ми миришат на изпражнение. Обвиниха ме, че слагам отрова в тяхната храна. Съда прояви изключителна тенденциозност, когато разглеждаше е, доказателствения материал. Той отдаде по-голяма важност на заявленията на социалните служби. Моите независими документи бяха отхвърлени, беше ми отказана възможността да използвам устен превод документи, които са свързани с здравето на децата ми, не ми бяха предоставени. Мисля, че отчасти това, което се случва, се случва заради нашата националност. Поляците са политически и медийно преследвани в Великобритания, изобистват стереотипи за тях, полската култура и традиции не се разбират, полските семейства са изправени пред заплахи, расистските нападения срещу полски семейства се увеличават и техните деца се отнемат без каквато и да било основателна причина. В началото събирах доказателствен материал, допитвах се до различни организации, правех снимки. Сега знам обаче, че тук не става дума за правосъдие. Става дума за очерняне на името на хората и за отказ от възможността да се защитиш. Обвиняват ме в какви ли не неща, На децата ми се приписват изказвания. Мисля, че обществените служби не трябва да работят в ущърп на децата. Само, че в системата няма контрол и ето защо има злоупотреби. Всъщност не съдилищата взимат решенията, а социалните служби. Обръщам се към вас с следната му оба. Обърнете внимание на моята човешка трагедия и помогнете на тези бедни деца, които са отнемани от родителите им и се превръщат в сираци. Благодаря, благодаря за това, че имахте смелостта да споделите тази потрясаваща история с а, нас. Искам да поканя сега госпожа Аста Игнавичите, тя ще направи своето изявление ще прочета от името на моята сестра Алдроне Баркаоските. Нените документи са задържани и аз съм дошла от името на сестра си, за да представя петиция 2546-2013. И така, моя син Витас Баркаускас беше отвлечен, докато беше в туалетната. Когато поискахме да се даде възможност за превод, тази възможност беше отказана, детето беше насила отвлечено, докато крещеше искам да разговарям да искаше да разговаря, крещеше искам да разговарям с майка ми. За съжаление, оратора чете твърде бързо и невъзможно да се превежда с тази скорост. ...614 деца в съвета Брент не получават необходимото обучение, тъй като няма необходимите условия за това. Една майка и а, една баба бяха арестувани и задържани за 24 часа. Твърди се, че те са нападнали шестима силни полицаи. Никога не съм подписвала документи, как може да се твърди, че съм отвлякла сина си? Винаги съм защитавала своя син дори в Литва. На 23 септември, няколко дни след като сина ми беше отвлечен, той беше поставен в приемно семейство. Майката не беше уведомена, Беше и казано, че няма как да бъде чуто нейното мнение. Властите казаха, че бащата насилва сексуално сина си. След първото разглеждане на делото в съда, местните власти заплашиха майката с това, че ще хвърлят в лудница. Продължава да се твърди, че а, детето е обект на а, сексуално насилие, а то е болно, а, има болно сърце, има проблем с а, зрението. Литовските власти от своя страна са дали фалшиви документи на британските власти – бащата на детето и неговия адвокат се опитаха да направят необходимото, за да бъде защитено детето срещу злоупотребите на литовските и британските власти, но не успяха. В Литва започна фалшифициран процес срещу детето и неговото семейство. Има изпращане от страна на Литва в Великобритания на информация свързана с медицинското състояние на детето. Твърди се, че детето страда значително а, от това, че е тормозено. Казва се, че баща му е психопат. А, моя син твърди се, иска да го спасят от баща му. Казва се, че никой не чува мнението на детето. Британските власти депортираха детето в Литва и те нарушиха неговите права. Детето беше отнето от а, любящата си майка и беше пратено а, на баща си. Опитаха се да запушат а, устата на, на майката, да й попречат да говори. Литовските власти нарушават а, принципа на забрана за дискриминиране. Извините, казва председателката. Разбирам ви, че имате много е, заказване, но може ли да приключите вече? Е, просто исках да кажа, че много разпоредби са нарушени. Не на последно място във връзка с правата на детето. Моето семейство е било обект на геноцид. Е, искам да кажа, че детето беше отнето от една любяща майка и пратено в приемно семейство, което е семейство на алкохолици. И това се подкрепя от документи. Освен това, вероятно, бащата на детето ще е, се отнася лошо с него. Благодаря, казва председателката. Много е трудно да ви прекъсвам, защото вашите слова са потрясаващи, емоционални, но трябва да продължим нататък. Комисията. Ответна реакция. Благодаря ви. Внимателно изслушах вносителите на петиция. Благодаря ви за това, че изпътувахте целият път до Брюксел, за да споделите случилото се с вас. Преминавате през ужасни трудности. Сигурна съм, че не ви е леко. Както казах и на госпожа Макнил, ще си спестя обичайните аргументи за липсата на правомощия. Може би за някои от носителите на петиции би било полезно да упомена едно нещо, а именно, че решението на социалните служби може да бъде оспорвано. Съдилищата в Обединеното кралство могат да касират решенията, взети от местните власти или от правителството, ако считат, че решението не е било правилно. Вие имате право да използвате този метод на национално равнище да обжалвате. Мога да ви е, дам и конкретни координати. Както е, упоменах по-рано, едно писмо бе разпространено от британските власти. Там се упоменава, че съгласно съответния закон в Обединеното кралство, местните власти трябва най-напред да дадат възможност на детето да се върне в своето семейство. Ако това не е възможно, трябва да се потърси възможност детето да бъде настанено при роднини и едва след това при чуждо лице. Това дава възможност на детето да живее с някого, когото познава и по този начин да поддържа своите традиции и език. Поддържаме те с тясна връзка с британските власти. В това отношение разбирам, че а, вашата комисия поиска да организира мисия до Великобритания, за да получи по-ясна представа. Ние лансирахме публично допитване за закрилата на децата в държавите членки заедно с Агенцията за основни права. Тя също има доста инициативи в държавите членки, които имат за цел да защитят децата, като в рамките на тази инициатива се включва също и осиновяването и задържането на децата. След като обработим резултатите от това допитване, ще изготвим насоки следващата година. По този начин ще може да възприемем и съответния подход, за да може да гарантираме единно разбиране за права на детето в Европейския съюз. Трябва да отидем отвъд съществуващите структури и процедури. Трябва да гарантираме тяхната ефективност те трябва да служат за интересите на детето. Трябва да доразвием и понятието в най-добър интерес на детето. Наскоро ние поискахме да се а, осигури необходимото финансиране за група, която да помисли по въпроса. Подхода, който казах, че ще възприемем, ще отчете значението на вслушването в гласа на детето при вземането на а, решение. Мисля, че това ще помогне и за случаите, които обсъдихме днес. Благодаря. Малко оратори се записаха. Господин Саки виждам. Да, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратък. Първо, тук пред нас няма два или три проблема, те са много по-многобройни, което означава, че имаме проблем с системата. Затова препоръката ми към вас и към Европейската комисия е да информираме господин Тимерманс за проблема, защото той е сериозен. На второ място, може би би било добре да попитаме Европейския омбудсман дали се натъква на а, сходни проблеми, дали разполага с информация. Можем да поканим представител на омбудсмана, за да обсъдим евентуално решаване на проблема. И на следващо място може да поискаме от Европейската комисия да изготви анализ и, за да помислим за последващите стъпки при решаването на проблема. Дали трябва да изработим ново европейско законодателство в това отношение или изцяло нова система за закрила на детето? Защото ако продължим с тази дискусия, съм сигурен, че няма да се ограничим само с нея, че за в бъдеще ще възникнат и други сходни проблеми. Благодаря ви, казва председателката. А аз как подявалите да приключа а, заседанието днес? Да поступим последният начин. Оставяме петицията отворена. Това е абсолютно необходимо, защото трябва да се запознаем по-дълбоко с проблема. Трябва да поискаме от секретарята да работи заедно с Комисията по правни въпроси за да видим какъв точно е залога. От Юре и от Либе са поискали проучване за трансграничното осиновяване на деца. Проучването ще бъде представено в Юре и Либе съвсем скоро. Затова може да поискаме от секретарията да се свърже с двете парламентарни комисии и да ги помоли да ни поканят да присъстваме на представенето на проучването. Ще вземем предвид всичко, което чухме днес, информацията, с която разполагаме, както и заключението на Европейската комисия. Можем да вземем предвид и насоките, които ще публикува Агенцията за основни права. Това е което мога да предложа към този момент. Днес решихме да поканим и заместник председателя на комисията Тимерманс на наше заседание. Това е една добра тема, която можем да включим в дневния ред в присъствието на комисаря. Така смятам да постъпим. Трябва да отговорим и на писмото, Разбира се, неприемливо е европейски гражданин да смята, че е поставен под заплаха, защото е упражнил правото си да внесе петиция. Това никога не трябва да се случва повече. Затова ще пишем писмо до британските власти в това отношение, а след това ще продължим по начина по който описах. Сега госпожа Зданока. Благодаря ви. Да, това беше и моето искане да напишем писмо. Имаше други предложения от колегите. Какви са възможностите ни за мисия за установяване на фактите? Председателката, координаторите ще вземат решение в това отношение. Ние така или иначе решихме, че сме доста изостанали, така че ще трябва да помислим. Но ако работим в тясно сътрудничество с законодателните парламентарни комисии, бихме могли по най-успешен начин да продължим напред. Ако успеем да доведем тук и сравнително бързо господин Тимерманс и да обсъдим въпроса, това също би било добре. Това ще бъде основният ни приоритет. Той е комисаря, в чието ресор попада темата, така че трябва да поговорим с него. Един от колегите. Чували сме за такива истории в други държави, трети държави, но това не трябва да се случва в Европейския съюз. Съгласни ли сте с направените от мен предложения? Госпожа Мици. Благодаря ви. Всички жалби, които чухме днес, са важни. Разбира се. Но в случая говорим за деца. И не можем да стоим с кръстени ръце. Не можем да чакаме да се срещнем с комисаря. Затова предлагам следното. Разбира се, всеки проблем, пред който сме изправени, е важен, Но проблемите като тези, които ни бяха представени днес, които са свързани с деца, те не могат да чакат. Това би означавало за тях още един ден страдание. Това ще се отрази и на техните родители и на близките им. Затова предлагам да създадем подкомисия, която да се занимава само с въпросите с децата – изключително важни въпроси, които просто не търпят отлагане. Не зная дали бихте приели това предложение, може би дори то вече е било правено от някой друг, но това би означавало, че ще се работи по проблемите ежедневно. Тук не говорим за шум, за околна среда и това са важни проблеми, но децата не могат да чакат. Председателката. Да, Както посочихме, всеки един ден, а, в което детето е отнето от родителите си, е ден на страдание. А, аз съм горда, че успяхме да вземем такова решение в нашата комисия. Това означава, че можем да се справим а, по бързата процедура с проблемите, когато те касаят деца. Мисля, че всички сме съгласни в това отношение. Отлично. Господин Виланд. Благодаря ви, госпожо председател. Когато бях действащ юрист, имах възможност да работя с семейно право. Съвсем не е лесно да се намери компромис, когато са засегнати интересите на децата. Емоциите винаги са високи в такъв случай. Но да не забравяме, че закрилата на децата е в правомощията на държавите членки. В някои отношения Европа може да се намеси, но това е само в случаите, в които има дискриминация когато са накърнени основните права. Или пък когато са нарушени човешките права. Само в тези случаи могат да се намесят европейските институции. Затова смятам, че е най-добре в Съда по правата на човека в Страсбург да се създаде специален съдийски състав, който да разглежда тези случаи. Да не забравяме, че е, този въпрос е в правомощията на държавите членки. Ние нямаме никакви правомощия в това отношение. Да, е, тежко е да се слушат подобни е, истории, не трябва да позволяваме а, техния брой да се увеличава. Бихме могли да помислим за това, което можем да направим в конкретните случаи, но Няма да откриете нито една държава членка, в която всички деца да са удовлетворени от съдебните решения. Благодаря ви, казва председателката. Не виждам някой друг да иска думата. Нека повторя още веднъж това, което казах. Секретарята ще се свърже с другите компетентни парламентарни комисии, за да уточни къде точно се намираме по различните законодателни актове, включително и по Бруксел 2, след което ще поканим комисаря Тимерманс, за да обсъдим въпроса с него. Ще се допитаме до Юре и Либе, които вече са поискали проучване. Това проучване ще бъде представено на изслушване, на което ние ще искаме да бъдем поканени. И ще продължим нататък с изготвяне на писмо до британските власти във връзка с правото на внасяне на петиция. Трябва да посочим, че никога повече не трябва да се упражняват заплахи при упражняването на това право. Приемам мълчанието ви за съгласие. Добре. Отлично. Преминаваме нататък. Which is... Uh, Минаваме към следващата точка от дневния ред. Това е Киернополус uh, Константинус. Добре дошли, uh, господин Янополус. Имате думата. А, а, Петицията се отнася за право на попечителство от две страни. Синовете ми, които живеят в Кипър, през 2010 година бяха отвлечени от майка си. И а, продължителното им задържане в Обединените арабски емирства не може да е, се е случило без съучастието на властите на Кипър. Бяха прекъснати преките контакти между мен и децата ми. Децата имат гръцко поданство и по европейското право местожителството им е в, в Кипър, майка ми е унгарка с британски паспорт. И е, под силата на това е, и е, децата могат да получат британско гражданство. Това отвличане не би могло да стане без участието на националните власти на Великобритания, които са дали паспорт на майката. И в, те са знаели, че в Гърция се води дело за родителските права, а Гърция има из, изключителни права в този случай, но независимо от това, при закрити врата в Лондон са решили, да иземат делото от гръцките съдилища, да го решат без загуба на време, без участие на съдии и да решат на кого да се дадат родителските права. Къде ще живеят децата и как ще растат. Те много добре са знаели, че може да не, да не съм в състояние да видя децата си. А, дет... Жена ми а, е предприе съдебни действия, с които ми бе забранено да посещавам децата си и за това се прекъснаха всичките ни връзки помежду, помежду ни. британските власти признаха грешката си по-късно. Аз поисках от тях да вземат обратно паспортите, но отговорът беше, че Това е като някаква шега този отговор. се едно да се даде пистолет на детето и да му се каже не го носи в училище тази работа с паспортите. Колкото до кипърските власти, не сме получили отговор от комисията, но трябва да се каже, че международната заповед за арест за, на майката бе суспендирана при странни обстоятелства в Кипър, като има предвид, че престъплението е извършено в Кипър. Значи за 24 часа тази заповед за, международна заповед за арест беше суспендирана. Аз успях да издействам неговото, нейното възстановяване. Но подобни неща се случват в Кипър почти всеки месец, защото там има много а, а, бракове между а, различни граждани на различни европейски страни. Гърция не е подписала конвенцията на ОАЕ, This case is dealt under EU. Обединените арабски, извинявайте, Обединените арабски емирства не са подписали а, е, конвенцията. Е, докладът беше а, е, обаче изпратен през лятото 2004 година, 2014 година. А, скрива някои от фактите. В моя отговор на 29 септември, който съм изпратил във вашия секретарят, споменавам а, това писмо. Семейният съд а, в Гърция има международна правна юрисдикция по този въпрос. Министерството на правосъдието също в Великобритания признава това. В рамките на съдебното сътрудничество по, съд... по семейни въпроси се решава този въпрос. Има Ако погледнете на интернет, виждате в менюто, че писмото, което съм изпратил там е почти идентично с писмото, което съм изпратил тук. Само една седмица разлика между двете. Under regulation, eh, the commission... Позицията на комисията е следната. Издаването на паспорти не е общност, част от общото законодателство, а в рамките на правомощията на страните членки като баща, който има родителски права за сега, може да могат да реша да реша къде да живеят децата ми. Това е член 2, 2.1 от регламента от 2003 година. Защото в случая се взима решение децата да бъдат изведени от една членка и да бъдат заведени в трета страна, в случая Обединените арабски емирства. Ако говорим за интересите на децата, по този въпрос има публикуван дълъг доклад от заместник председателя на Европейския съд и в едно решение C400 от 2010 година в 60 негов параграф съдът решава следното. Очевидно е от точка 33 на преамбюла на регламента, че е, съгласно този изискването този регламент не могат да бъдат тълкувани по начин, който пренебрегва основните права на детето а, е, по отношение на неговито а, е, на действието в действието в неговия интерес в най- добре смисъл. А, тук обаче властите решават, че не е в интерес на децата да бъдат със своя баща. Председателката, благодаря за вашата точност и за слайдовете, нещо, което направи по-лесно разбираемо а, а, по-лесно разбираме причините за вашите страдания. Сега представител на комисията. Благодаря, е, госпожо председател. Благодаря, че ни давате думата. Положението на вносителя на петицията е особено трудно, болезнено, вие го разбирате, защото и комисията много внимателно разгледа документите, представени от носителя на петицията и слуша също така и устните му обяснения. На два пъти се срещахме с него. И ние разбираме, че той страда от това, че са му отнети децата. Разгледахме всички аспекти на проблема и от гледна точка на Великобритания, Обединеното кралство, и от гледна точка на кипърските власти. И заключението ни е следното. Не, видяхме нарушаване на европейското право, общностно право от тези две държави. Какво можем да направим, за да помогнем на вносителят на педицията да възстанови контакта си с децата си? Трудното обаче е, че тези деца в момента са в трета страна, в Обединените арабски емирства. И комисията няма преди какви правомощи по отношение на тази страна тази трета страна, която не е член, разбира се, на Европейския съюз. А в по-общ план, какво може да се каже? Необходимо е Европейския съюз да направи стъпки за укрепване на сътрудничеството с трети страни по отношение на семейните въпроси във връзка с гражданските аспекти на отвличането на деца и споразумението от 1980 година, но Обединените арабски емирства не са част от тези двустранни споразумения, които имаме с други страни. Вносителят подчерта, че са сезирани гръцките власти за да вземат решение кой трябва да има родителски права върху тези деца. Искаме да посочим също така, да обърнем внимание и на вносителя на петицията и на членовете на комисията, че не може да се направи нещо много. Вероятно, вносителят на петицията може да помоли за помощ по дипломатически канали, за да се преодолее топикът, в който в момента са усилията, той да възстанови контактите си с децата си. Благодаря. Председателката. Аз ви благодаря. и Сега давам думата на колегите за изказвания. Еленора Пини. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. И кази, дикови... Благодаря, госпожо председател. Случаите, които разглеждаме днес след обед, са всички много трудни, полезни ни. Ясно става, след като изслушахме всички вносители, че трябва да се запълни съществуващата празнота в това отношение, защото не е, Европейския съюз е бесилен да направи нещо повече в тези случаи. Случаи, в които, така да се каже, хората пропадат в тези празнини, в уредбата на въпроса. и просто изчезва. Това е, трябва да призная, една об, нова за мен област. И много се надявам, че ще можем да я проучим по-подробно с помощта на изслушванията, за които стана дума. Защото Европейския парламент в миналото е организирал подобни специални проучвателни комисии, за да може да разгледат, които да разгледат едни или други случаи когато става дума за отвличането на малолетни. Омбудсмана е сезиран по този въпрос, но не може неговата служба и тя самата да стигнат до дъното на нещата. Трябва да мобилизираме и други ресурси, психолози, специалисти по право. Сега консултациите по Бруксел 2. Мисля, че има достатъчно, предостатъчно основания тези петиции да бъдат оставени отворени и се надявам, че бъдещите консултации, публични консултации и вероятно изслушвания ще ни помогнат да стигнем до решение. Друг е въпросът, че и съществуващите закони не се прилагат и не се уважават в много случаи. Благодаря. Господин Вилен, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажем, че има казуси, по които е много трудно да се произнесем. Искам да кажа само едно нещо, като целта ми е да помогна. Става дума за комисията и нейното участие в преразглеждането на Брюксел 2. Предполагам, че когато става дума за предотвратяване на злоупотребите, бихме могли да изпратим препоръка на държавите членки, по силата на която, когато възникне определен казус, да има нужда да се получават и двата подписа на родителите, за да се издаде паспорт. В противен случай да се дава отказ. Може обаче да се случи, че един от родителите да е много болен. И тогава съда трябва да реши, според мен, да може да има заместник. Може би Брюксел 2 може да помогне в този случай. държавите членки могат да се споразумеят международната заповед да се издава по-бързо за някои конкретни случаи. Когато става дума за трети страни, например ОАЕ, не искам да посочвам с пръст конкретно ОАЕ, има държави, които не приемат конкретни споразумения и не може да се приеме за тях, че в тях ще живееш мирно и спокойно. Ако искаме нашите граждани да могат да се връщат в цивилизования свят, може да се наложи да използваме Европейската заповед за арест. Искам да обърна внимание на работата на госпожа Магинес – в това отношение. Тя е в бюрото на парламента и носи отговорност за отвличанията на деца. Т.е. <laughs> занимава се по-скоро с проблема а, отвличане на деца. Може да се направи много в тази връзка и след заседанието мога да направя едно неофициално предложение и да предложа своята помощ. Благодаря, казва председателката. Това ще е много полезно. Мога ли да кажа нещо, председателката? Моля ви, е, ще дам думата само на един колега още и след това ще ви дам думата отново. Такава е процедурата. Приемате ли? Добре. Госпожа Кунева има думата. Заповядайте. Ευχαριστώ πολύ. на ήθελα να се μια πρόταση σε σχέση με Благодаря. Искам да направя едно предложение във връзка с петицията на господин Янополос. Тази петиция би трябвало да остане отворена и да изчакаме резултатите от изслушването, което възнамеряваме да предприемем. Добре, съгласна съм, отлично предложение и сега ще ви дам думата, господин Янополос. Благодаря. Международната и европейската заповед за арест могат да се изпълняват в трети страни с помощта на Евроюст. Евроюст е дал а, мандат, получил е мандат по-скоро от съвета да комуникира с трети страни, когато има такива заповеди. Когато става дума за частна защита, може да се обърнем към Евроюст. А, но не може да започне разследване преди да има искане от страна на държава членка. Гръцките прокурори на много високо ниво не могат да започнат действие, защото делото няма пряка връзка с Гърция. В Кипър имаше действия, предприяти през 2011 година, бяха прекратени по скандален начин. Не мога да отида в гръцки. Европейски съд и да поискам да се оттегли паспорт, който е издаван от друга държава членка. Не мога да отида в Великобритания, защото децата не са в Великобритания. Няма гражданско дело, което мога да заведа, за да се анулира този паспорт. Само Европейския парламент може да поиска от Великобритания да отмени, анулира тези паспорти. И само в такъв случай децата ще могат да се върнат, защото те не могат да останат в ОАЕ без паспорт. Що се отнася до комисията, е, срещнахме се е, два пъти. Имах и петиция относно нарушенията от страна на Кипър на европейското законодателство. Е, става дума за решение на съда, по силата на което аз искам да има спешни мерки за закрила. Има власти обаче, които не приемат примата на регламента. Тук не приемат, че Гърция има изключителна компетентност и не приемат и аргументите свързани с неправомерно отнемане на децата от родителя. Това се споменава в петицията. Благодаря. Председателката, благодаря. Ще трябва да приключим, защото все още имаме много точки в дневния ред. Би било възможно да изпратим писма на кипърските и британските власти. Там ще споменем регламента Брюксел 2 и неговото приемане. Ще споменем Европейската заповед за арест. Както и по предишната точка, ще дадем задачата на секретарията да реши какво да правим. Заключенията, които направихме по отношение на изслушванията в комисиите Юри и Либе, въжат и тук. И при всички положения петицията остава отворена. Съгласни ли сте? Добре. Сега преминаваме към следващия оратор, господин Клаус Цинсер. Ще ви дам думата с удоволствие, но ви моля да бъдете максимално конкретен, тъй като времето ни изтича. Става дума за петиция 1229 от 2013 година. Тази петиция ще бъде представена днес от нас двамата в рамките на 5 минути. Обърнете внимание на Конвенцията за защита на правата на децата. Член 9 трябва да се зачитат, това е цитат, правата на децата и да се дава възможност за контакт с двамата родители, е, само в е, изключение този принцип не се спазва, когато се нарушава интереса на детето. Член 10 говори за тези изключителни обстоятелства, които могат да се използват е, за да не се дава възможност на детето да среща с родителите си. Обръщам се сега по отношение на екзекватурата. Документ първи. Документ е свързан с Брюксел 2А. Той има съответния номер. Това е заповед, която трябва да се изпълни и датата е от март 2012 година. Документ номер 2. Той е с дата 1 май 2012 година. Това е предупредителна бележка, която трябва да се прикачи към документа, свързан с Брюксел 2. На 6 юни 2012 година този въпрос беше разгледан. Нямаше конкретен резултат. По време на едно съдебно изслушване след като зададох въпрос за Брюксел 2, отговора беше следния. Вие трябва да организирате нещата. Иска се от мен да ида в Великобритания, за да установя връзка с независим социален работник. Докато пътувах към Великобритания, в тази страна, в Великобритания, постъпи искане за анулиране на моя документ. Документ трети. През 2013 година получих документ от британски съд, в който се казва, че бащата няма право да прави опит да се среща с детето си. Британският дънакоплатец плати приблизително 180 000 паунда на правния екип на майката, който защитаваше нейните интереси. А бащата и неговия екип не получиха никаква правна помощ. Искам европейския омбудсман Емили Орайли да обърне внимание на моите искания от 2012 и 2013 година. Искам да попитам комисията дали е правила разследване за това какво се случва в Великобритания. Като резултат на всичко това, от 2009 година сам, аз нямам връзка с моето дете. Тогава то отиде в Великобритания. Следващия оратор, аз съм Винсент Магаван. Е, и аз се занимавам с интересите на децата в района на Лондон. Трябва да спомена процес Марек. Това е едно съкръщение. Този процес постановява, че децата трябва да имат достъп до своите родители – Отново казваме, че за съжаление оратора чете твърде бързо и невъзможно да се проведе, е, преведе онова, което казва. Великобритания прави погрешни е, решения по отношение на децата. Съда защитава практики, които са в ущърп на, на децата. Тук имам пример с едно 3 годишно дете. Това са практики, които са характерни само за, за Великобритания. В Великобритания има много случаи на забременяване на тинейджери, на деца, които нямат бащи и може би това обосновава до известна степен е, този феномен. В Великобритания има системно нарушаване на, на правата на децата. Е, бих искал е, вашата комисия да организира разследване на системното нарушаване на е, международното законодателство и правата на децата в е, Великобритания. Благодаря. Искам да дам думата на е, представителя на комисията Йоанна Сердинска, ако не се лъжа. Uh, благодаря, госпожа председател. Благодаря ви за дадената дума и възможност да направя коментар. Бих искала да обсъдя а, петициите, но и да кажа нещо по-общо във връзка с а, регламентите Брюксел, а, които многократно бяха упоменати на днес, на днешната ни среща. Във връзка с петициите. Носителите на петиции повдигат два въпроса. Неизпълнението на решението от 2011 година и на следващо място възниква въпроса за съдебната компетентност на британските съдилища да се произнасят във връзка с опеката на майката върху детето. С оглед на дискусиите на последното заседание, когато отново имахме възможност, благодарение на писмо изпратено директно до Европейската комисия, отново да преразгледаме изпратените ни до сега документи, Та след като прегледахме тези документи, стана явно, че решението на малтийските власти, което е било регистрирано в Обединеното кралство, с решение на Върховния съд се иска от носителя на петицията да внесе надлежно заявление за привеждане в изпълнение на съдебното решение. Поискане на социалните служби в Великобритания е преустановено изпълнението на съдебното решение, а бащата не е подал заявление за начина по който е искал да бъде приведено в изпълнение това съдебно решение. На следващо място, във връзка с правосубектността на британските съдилища, това е видно от петицията е, от петициите. Та в Брюксел 2А има разпоредби, които се отнасят до случая, Разбираме, че вносителя на петицията не желая да поставя под допълнителен стрес детето си. Затова разпоредбите, въжащи за връщането, не се прилагат. А относно правосубектността на британския съд да се произнесе по същество, това е пряко свързано с осиновяването. Та с оглед на това, което казах, не може да се установи нарушаване на европейското законодателство. По наше мнение, британските съдилища могат да се произнесат по същество, защото са компетентни. поставяме акцента върху изпълнението на Малтийското съдебно решение. Но решението е в ръцете на британските съдилища. Това не помага на вносителя на петицията да поправи веднага взаимоотношенията с сина си, но смятам, че ако се обърнете към британския съд, към местните и социални служби, може да се стигне до положителен резултат. Това е отговора, който даваме на вносителя на петицията. Имате право да се възползвате и от инструментите за правна защита на съответната държава членка, за да може да се изпълни съдебното решение. Може би някои от вас си спомнят, че на последното заседание още през март ви информирахме, че комисията ще започне преразглеждане на регламента Брюксел 2А, който е от ключово значение в този случай. Нека да ви кажа каква е целта на този преглед. Като първи етап през април приехме доклад във връзка с прилагането на регламента. Този доклад покрива цялата правна материя, която попада в обхвата на регламента. Семейното право, както и процедурите по връщане на детето. А във връзка с привеждането в изпълнение, въпрос, който е свързан с конкретната петиция, да в същи този доклад комисията подчерта връзката с сега действащия правен ред. Посочихме също така, че Привеждането в изпълнение на съдебното решение зависи от законодателството на държавата членка, която трябва да приведе в изпълнение съответното решение. И стигнахме до заключението, на базата на много джалбите, че родителите упростяват проблема, като го свеждат до привеждането в изпълнение на съдебното решение. Европейската комисия в допълнение към доклада проведе и публично допитване през лятото. Сега обработваме резултатите. Към 200 отговора получихме, което е доста удовлетворително. Получихме отговори не само от практикуващите, но и от други заинтересовани страни, които ни отговориха за проблемите при прилагането на регламента. Предстои допълнително, допълнителна оценка на сега действащите правила, и на последствията от тях върху гражданите и ще направим предложение за преразглеждане на регламента през 2015 година. Най-вероятно и проблемите, изложени в петициите, ще попаднат в преработения регламент. Благодаря ви, каза председателката. Благодаря ви за информацията по тази изключително важна тема. Искам и се да приключа списъка с желащите да се изкажат, защото преди края на днешното заседание ни предстоят и други важни въпроси. Господин Виоланд. Благодаря ви. Аз бих искала да задам въпрос на представителя на Европейската комисия. На последното заседание попитах дали сте влезли в пряк контакт с държавите членки. Вие свързахте ли се с Обединеното кралство и поискахте ли становище? Председателката, да, нека да чуем отговор на комисията. Благодаря ви. Когато изготвяхме доклада за прилагането, както и по време на оценката, получихме 28 становища от държавите членки. Всички те ще бъдат включени при изготвянето на общото проучване. Това се отнасяше не само до Обединеното кралство, но до и изпълнението. Те също ще бъдат включени в оценката на въздействието. Благодаря. Отлично, казва председателката. Аз не съм приключил. Това беше само първия ми въпрос, казва господин Виеланд. Значи, ако правилно разбирам, отговора на моя въпрос е не. Не сте се свързали с държавите членки. Спомням си, че в случая за Германия имахме представител на Германия, който дойде и отговори на всичките ни въпроси. Не смятам, че трябва да се задоволяваме с някаква емпирична оценка, направена от носителите на петициите. Вие също не сте поискали да се стигне до екзекватура. Една година след това детето може да се счита за британски гражданин, което означава, че то подлежи на е, решение вече на британските съдилища. Т.е. това работи в полза на Обединеното кралство. Едва 53 случая бяха решени успешно в Обединеното кралство, което означава, че регламента Брюксел 2 не служи за нищо. Помислете колко е трудно да се сключи международно споразумение – Помислете и за всичко, което се прави след това, за да се подкопае ефективността на приятия текст. Това означава, че занапред трябва да се въздържаме от нова законодателна дейност. Брюксел 2 е действащо европейско законодателство, което означава, че Европейската комисия трябва да следи за неговото спазване. Очаквам комисията да се вслуша в думите ми. Когато вносител на петиция се оплаква от отношението на администрацията, не може да махнем просто ей така с ръка и да си кажем това е още една петиция, поредната петиция по въпроса. Европейския омбудсман също трябва да прояви интерес. Може би трябва да кажете това на госпожа Орайли. Ако е вярно, че въпросното лице е получило правна помощ на стойност стотици евро, а вносителя на петицията е трябвало да получи финансова подкрепа от асоциациите. Е, питам се тогава как е, можем да твърдим, че има равни права. Тази петиция трябва да остане отворена и нашата комисия трябва да прояви по-голяма степен ангажираност, дори в случаите, в които е засегната голяма държава членка. Mr. Wieland is pointing out very important господин Виланд обръща внимание на много важни въпроси, които трябва да имаме предвид, когато разглеждаме този случай. Искате ли само за едно-две изречения да приключите дебатът, за да може да минем по-нататък? Много накратко, ако обичате. Какво може да се каже в случая? Че комисията трябва да разгледа основанията за международната консултация и да поиска повече информация. Сега, колкото до Великобритания, изпълняването на подобни съдебни а, заповеди в Великобритания не е възможно на никакво равнище. Благодаря. Заедно с всички останали въпроси, които разгледахме тази вечер, трябва да поставим в един по-широк контекст и заедно с секретарията и всички компетентни комисии в диалог с Европейската комисия трябва да продължим работата по този въпрос. Разбирам, че Брюксел 2 е в процес на преразглеждане и трябва да продължим сътрудничеството между двете европейски институции по този въпрос. Ще се опитам да се срещна с госпожа Магинес по този въпрос, тъй като тя е заместник председател, който отговаря за подобни въпроси. Би било уместно да се срещнем и ги обсъдим, така както предлага господин Виланд. Това е единственото, което мога да предложа в момента. Ще оставим петициите отворени и ще направим всичко възможно, за да постигнем напредък по тях. Благодаря. Да приемем ли в такъв случай, че като се има предвид факта, че са на лице нови доводи и нови факти, може ли да приемем, че комисията ще подигне въпроса пред съответната страна членка? Да, мисля, че това може да приемем като даденост. Това са наистина важни въпроси за европейските граждани, за европейските деца и родители. И ние се отнасяме много сериозно към тези проблеми. Трябва да се опитаме да установим има ли празноти в европейското законодателство и ако има такива, да се вземем с тяхното запълване. Господин Тимерманс отговаря за по-доброто, подобряване на законодателството в тази област. Разбирам, госпожа председателство, но имам след предишните петиции се оказа, че не става дума за тяхната допустимост или за европейско, за общностното право. Става дума за нарушаване на човеш, правата на човека. Докато в случая имаме конкретно отношение към европейското право. И тук е, бих искал комисията да е, напише писмо да го адресира до, Европейското, до, до Обединеното кралство с конкретни въпроси, като ги дефинира и каже, че искаме в отговор. Председателката, да, работим съвместно с комисията и ще видим какво може да се направи. Ще направим всичко, което може да бъде направено. Разбира се, комисията трябва да се зададе отново тези въпроси. Сега, след известно прекъсване, новата комисия е конституирана и тя трябва да се вземе с този въпрос. Точка по въпроса. И сега съвсем различен въпрос. Европейските училища. Имаме пет различни петиции. И имаме честа, тук е, е да приемем Кари Гивенен, генерален секретар на Европейските училища. Добре дошъл, му казвам. А тук са и вносителите на петициите, господин Райан, господин Пермолес, Сара Конье, господин Мануел Мергелина. Прочетах два пъти същото име. Ще разгледаме тези петиции заедно и ако може комисията да се опита да обедини отговорите си по всичките тези петиции, за да може да свършим най-късно в 6.30. Давам думата на Пол Райан. Дами и господа, депутати, благодарен съм за възможността да свидетелствам пред вас в подкрепа на внесената петиция. Петицията призовава за независим а, а, преглед а, на правното положение на европейските училища и да осигури защита на децата, засегнати от изпитите през 2002 година. Ние поверяваме децата си да бъдат образовани в европейските училища въпреки че трябва да кажа, че през много години аз плащах такса в тези училища. 30 хиляди деца посещават европейските училища. Твърдо убеден съм, че европейските училища трябва да бъдат голям актив в полза на европейския проект. Но ние... те не трябва обаче да затъват в абсолютно неясната си правна база европейската училищна система върви от криза, една криза към друга. Какъв е проблема? Европейските училища бяха създадени от, с междуправителствен договор през 1957 година и фактически са извън всички европейски договори и закони. Те не са, те не са обект на европейския закон. Но европейската училищна система фактически е за децата на хората, които работят в институциите, защото те трябва да бъдат извън европейското право. Това е един анахронизъм. И, и през 2011 година имаше призив в това положение да се пронемени Парламентът гласува единодушно за дълбока промяна в правната основа, по която оперират европейските училища. Европейският омбусман също заяви, че нашите деца се намират в една правна несигурност. Необходимо е независимо преразглеждане на положението. Комисията обаче не се съгласи с омбудсмана и отказа да действа. Само повтори доводите, които не можаха да убедят Европейския омбудсман. Европейският съд отбеляза, че нито той, нито националните съдилища имат юрисдикция върху европейските училища. Това е много тревожно. Значи, независимо от резолюцията на парламента, която призовава за дълбоки промени, независимо от решението на омбудсмана, независимо от решението на Европейския съд, независимо от съществуващите проблеми и намаляващите, спадащите стандарти на Европейското училище, не виждаме промяна и те училища продължават да съществуват в една правна несигурност. Европейската комисия заяви, че реформата на европейските училища е напълно, почти напълно завършена. И е сега в, в финалните си етапи, но това в никакъв случай не адресира въпроса за правната несигурност или за това как могат те да бъдат решени в предвидимото бъдеще. И затова петицията иска да се направи независим преглед на това, което може да се направи комисията против решението на, парла... на съда, е, решението на парламента продължава е, да действа по-своему. Как е, се стигна до тук? Най-важното е обаче грешките да бъдат поправени и да се извлекат поуки. Това обаче в момента не става в сегашната система на европейските училища, над която няма никакъв надзор, която не може да бъде критикувана и не може да бъде правно контролирана. През лятото на 2012 година се появиха сериозните слабости в европейските изпити за бакалориата. Бак... Това засегна моите деца и още други 50 ученика, които пострадаха комисарът Шевкович информира парламента през 2013 година по този въпрос по отношение на изпитите за бакалориатът. Става дума за изпитите по математика и химия и комисията поиска подробен доклад от генералния секретар на Европейските училища, който беше подготвен от независими външни експерти. Господин Шешкович също каза, че са направени редица препоръки за да може да се избегнат подобни проблеми в бъдеще. А, искам да кажа тук за протокола, че по отношение на изпитите, на, на проблемите на изпита по химия, нямаше подробен доклад на комисията, нито на генералния секретар на училищата. Нямаше подробен доклад за оценка на проблемите, ням бяха направени препоръки, препоръки и нищо не беше направено, за да се избегнат подобни проблеми в бъдеще. А, какво стана всъщност? Европейското училище, Европейските училища и комисията разчитаха на докладът от 19 юли 2012 година, в, в, в който се излагат фактите така, както аз ги давам пред вас. В Въпросът се разглежда в три параграфа, абсолютно несъстоятелни, които нямат никакво отношение към реалността. Не може на тях да разчита Европейската комисия. Призовавам ви да видите този доклад от три абзаца, да видите а, дали той а, е в полза на децата. От, а, знаеме, обаче, те, те не искат да се занимават въпроса, знаеме, че пуйките не гласуват а, за коледа. трябва да добавя, че учителите в училището изразиха голямата си загриженост още преди този доклад от три параграфа. Европейската комисия обаче се прави, че не е, разбира за какво става дума. Този доклад се използва че не, за това да се докаже, че не съществуват проблеми. Използват се така наречени правни процедури, въпреки че те са абсолютно несъстоятелни при сегашното правно положение. Значи учениците нямат никакво право на правна защита от така наречената правна система. Защо? Пак ще кажа, защото в никакъв случай ту, пуйките не искат да дойде по-бързо коледа. Напомням, че господин Шевкович каза, има подробен доклад от външни аудитори, трябваше да бъдат предприяти действия, за да не става това в бъдеще, но то се случи отново това лято, същото. и влизането на децата в университетите е застрашено. А през юли 2014 година всички учители по химия в европейските училища, всички учители, подчертавам, значи около 50 от тях написаха писмо за да принудят европейските училища да действат. Ето какво писаха те. Това са учителите, напомням, които работят в европейските училища. Там се казва, вие не споменавате, че учители, които имат дългогодишен опит, се оплакват първо, че се задават въпроси, които не са в учебната програма. Въпросите се задават по объркващ начин има прекалено много сложни математически проблеми. Неправилни отговори се дават в, а, при оценяването на оценките. А, начина на оценки от предишните години също, е, са от същите слабости. Така че през 2014 и 2012 година имаше страхотно тежки проблеми и грешки, но Европейската комисия и европейските училища си затварят очите пред тях, не отказват да а, научат нещо от миналото и да го прилагат в бъдещето. Както казах и в двата случая, а, децата не можаха да влезат в университетите поради тези грешки. След е, цяло десетилетие ученици, най-силните ученици в, на, по а, природните науки а, бяха жертвани а, а, и именно поради бюрократичният председателката. Моля, приключвайте, казва председателката. Имаме още много души за изказване. Значи трябва да а, приемем, че са допуснати грешки, но трябва а, а, да се коригира допуснатите грешки. Защото става дума за децата на служителите във всички европейски институции. Обаче, когато се получи провал, няма никаква защита. Казах, училищата са в едно абсолютно неопределено правно положение. Няма правна защита за учениците в тези училища, защото нито един съдебен орган няма юрисдикция върху тях. Европейската комисия, въпреки а, а, а, че дават 300 милиона за училищата, има само една, един глас при решаване на този проблем. Комисията не може да действа сама и ако така продължава, няма нищо да стане. Няма да се решат проблемите. Проблема беше разгледан, парламента взе решение през 2011, Европейския съд взе своето решение – и а, тежките грешки продължават, които имат сериозни отрицателни последици за учениците, включително и за моята дъщеря. Как може да се коригира това посещение, а, положение? Няма да настъпи сериозна промяна, ако ние не настояваме. Иначе проблемите ще продължават. Затова и внасям тази петиция. Вредата нанесена на децата, включително и на моята дъщеря, трябва да не се бъдат допускани в бъдеще. Нека изоставим странната правна основа от 1957 година, основа, на която съществуват училищата. Това трябва да се коригира. Може да се настоява и трябва да се настоява за независим преглед на положението. Председателката, благодаря и искам да ви уверя, че през 2011 година аз бях докладчик по въпроса за правната основа, на която действат училищата. Е, и докладвах в Комисията по въпроса на културата. Всички знаем е, какво е състоянието на нещата, познаваме проблема, няма нужда да се повтаря отново. Е, и сега ще дам думата на Пермолес. Много накратко, ако обичате, защото вашият колега е, така консумира голяма част от времето, с което разполагаме. Благодаря, госпожо председател. Тук до мен е председателката на Асоциацията на родителите към Европейското училище. През 2011 година над 1300 родителя се подписаха в подписка против съкръщаването на бюджета за европейските училища. Предвиждаше се реформа на европейските училища с цел е, економии. Не беше направен обаче никакъв сериозен педагогически анализ. И сега, три години по-късно, възниква следния въпрос дали подписката още е актуална. Разбира се, че е актуална, тъй като никаква оценка не бе направена. За прилагането на тази реформа не беше направен никакъв педагогически анализ на нейните последици. И сега, днес, се озоваваме в положение, при което часовете по математика практика са сведени от 6 часа до 4 часа. Защото броят на учениците не оправдавал по-голям брой часове по математика. Стигна се до економии след реформата, но те съвсем не бяха толкова високи, колкото очакваните. Това означава, че бюджетната реформа съвсем не реши проблема на европейските училища. Напротив, навлязохме в една драматична спирала, която само отежнява проблема с времето. Държавите членки спряха да изпращат преподаватели за европейските училища, което накара Европейската комисия да увеличи финансовата подкрепа за тези училища, като наема местни преподаватели. Което поставя под въпрос педагогиката в тези училища. Преподавателите, които се наемат на местно равнище, не подлежат на никаква проверка за разлика от проверката, която се упражняваше при наемането на преподаватели от държавите членки. Доста спорове възникнаха между различните институции, между Европейската комисия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка. Всяка една институция отказваше тя да осигурява финансовите средства за европейските училища. Искрено се надяваме, че в скоро време ще се реши този проблем. Проблемите, които възникнаха през 2011 година, не могат да бъдат решени по-отделно. Необходимо е Европейския парламент да поиска коренна промяна на европейските училища, за да може да се спазва и основната идея при създаването им. Благодаря. Сега ще дам думата на генералния секретар на европейските училища, за да отговори на чудото. So, Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Чухте двамата оратори. Те говорят за проблемите в европейските училища. Наистина не сме съвършени. Трябва да се погледнем в огледалото, можем да подобрим своята дейност. Много препоръки, много съвети сме получавали. Управителния съвет, съвета на инспекторите и различните други съвети с подготвителен характер в нашата система обмислят всички тези съвети и препоръки. По отношение на това, което каза господин Райли и правната задъна на улица, трябва да ви кажа, че съвета на директорите се събра и обсъди редица действия, свързани с препоръките на господин Кавада. Един пример. Създадохме работна група с правен характер, която в момента анализира правното положение на европейските училища. Същото заседание на групата е утре и там ще има представители на Европейския съд, на Европейската комисия. Ще има дебат за това как да се подобри правното положение на европейските училища и тяхната система. Твърде рано е да се каже какви ще бъдат препоръките на работната група, но ние ще ги вземем предвид и то много сериозно. По отношение на съществуващата правна система, бих искал да приканя моя асистент, той е юрист и ще ни каже няколко думи за нашия статут. Добър вечер. Петицията на господин Пол Райан се позовава на неправилни правни факти. Не е правилно да се твърди, че европейските училища не спазват общностното право. В рамките на европейските училища съществува възможност за обжалване. Има един специализиран състав, който разглежда всички жалби, които са свързани с административните действия на европейските училища. Този състав заседава не само на базата на правилника на училищата, но и на базата на основните принципи, залегнали в европейското законодателство. Това е явно от съдебната практика, където се постановява, че договор за функциониране на Европейския съюз и европейските директиви не се прилагат пряко към европейските училища, но европейските училища трябва да спазват основните принципи. Затова и в повечето случаи жалбите, които се подават, са свързани с нарушаване на основни принципи, принципа за недискриминация, принципа за пропорционалност, за защита на, интересите или правото от ефективна закрила. Относно правосубектността. Да, вносителя на петицията твърди, че няма такава в европейските училища, ние обаче не сме съгласни. В миналото правната защита не беше оптимална. Това е така, защото някои от действията на европейските училища не подлежаха на обжаване. Но междувременно създадохме възможност за обжалване и а, състава за гледане на жалбите непрекъснато увеличават своите задачи и компетенции, за да може да се произнася по тях. Председателката, бихте ли казали по-накратко? Защото имаме само 5 минути още. Общо, не за вас. Накратко. Европейските училища спазват основните принципи на европейското законодателство – разполагат и с а, собствен а, комитет, който разглежда жалбите, има възможност за подаване на жалби, а в случаите, в които а, комисията не може да се произнесе, има други възможности за правна защита, така че въобще не може да говорим за правен вакуум. Има и една важна петиция от господин Мануел Алтемир тя е свързана с дискриминация. Кажете няколко думи. Знаем каква е същността на тази петиция. Само с няколко думи кажете как се чувствате. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Както знаете, петицията засяга един проблем, за който знаят всички. И комисията, тъй като тя спомена за този проблем в своя отговор, има доклади на Европейския парламент още от 2008 година. Насам, испанските ученици, завършващи европейските училища, не отиват да учат в университет в Испания, или поне не често. Знаете защо. Според мен става дума за дискриминация. Испанските власти използват таблици за пресмятане на оценките на баловете на учениците от европейските училища и тези оценки се занижават спрямо испанската система е, на оценяване. И е много трудно тези ученици да попаднат в е, испански университети. Има доклад, който е предложен на вниманието на генералния секретар на тези училища. В Испания има ограничен брой в университетите. Много често се използват изпити за деца, които не са завършили в Испания, с цел да се установи доколко те могат да учат в Испанския университет. Там има въпроси по време на тези тестове, имам предвид, които са такива, че за тях учениците не са се подготвили. Мисля, че трябва да се зачитат принципите на недискриминация. Тук това не се случва. Има изпити в Испания, които не са задължителни, но са необходими. Е, приемни изпити, в случай, че искаш да учиш е, медицина, например. Тези изпити се провеждат по същото време, когато се провеждат изпитите за европейска бакалавърска степен в Брюксел, в европейските училища и съответно учениците не могат да се явят в Испания. Много пъти сме казвали за тези проблеми, но няма ответна реакция. Европейската комисия отчита, че има проблем, но твърди, че не е налична очевидна дискриминация. Аз обаче смятам, че има очевидна дискриминация. Първо по отношение на формулите, с които се преизчислява бала и второ по отношение на датите, когато се организират приемните изпити. През последните две години положението се влуши още повече. Университетите приемат свои собствени приемни изпити и попаваме, попадаме в на улица. Всичко това означава, че децата от европейските училища просто не знаят каква система ще се прилага прямо от тях. Това е моето резюме. Соледат, искаш ли да кажеш нещо? Е, съвсем накратко. Нека в началото да кажа, че европейските училища не могат да се разглеждат като привилегия. До известна степен те се разглеждат като привилегия за персонала на европейските институции, но те имат право на тези училища е, и ако не право, е, то това е една услуга със сигурност, е, от която има нужда. Ако не можем да гарантираме образованието на своите деца, ще е много трудно да бъдем мобилни и от всичко това ще пострадат европейските институции. Така че, както вече ви казах, тези училища трябва да се изглеждат като услуга и не можем да изпадаме в ситуация, в която децата, завършващи тези училища, са дискриминирани. Чухме примери за някои държави членки, е, които намаляват финансовите си вноски за училищата, но е, всички държави членки трябва да признаят тези училища и да признаят, че трябва да плащат за тях. Знаем, че държавите членки изпращат командировани учители в тези училища, трябва да подлежат на инспекция тези учители. Е, и освен това, някои държави членки не, не приемат системата на образование и съответно учениците страдат не само поради бюджетните ограничения. Естествено и в националните системи на образование се правят уразвания на бюджета. Чухме обаче от един от носителите, че има проблем с признаването на оценките. И естествено ще е трудно да се получи в такъв случай университетска степен. Призовавам за премахване на всякаква дискриминация спрямо учениците, завършващи тези училища. Петър Я, съвсем накратко, госпожо председател. Казахте, че през 2011 година парламентът е приел предложение за резолюция за европейските училища. Това е така. Мисля, че трябва да приемем факта, че решението на парламента е приложено, само че не по възможно най-добрия начин. Това се вижда от всички. Спомням си по това време, че казахме, че европейските училища са нещо като забравено дете. И просто се оставят на самотек. Мисля, че трябва да кажем на съвета и на комисията, че имаме резолюция и трябва да й се обърне сериозно внимание. На следващото място. Университетът имат право да прилагат съответните тестове за пригодност. Те могат да проверят дали говориш немски, но този тест трябва да въжи за всички. Не може да има дискриминация в това отношение. Трябва да се разговаря с испанските власти и да се реши проблема. Трябва да разберем обаче, има ли дискриминация или не? Ако има те за пригодност, той трябва да се използва спрямо всички. Не може да се използва спрямо хора от определено училище или от определен регион. Знам, че времето ни изтече. Петицията трябва да остане отворена. Всички петиции трябва да останат отворени. А що се отнася до казуса с Испания, след като се постигне известен напредък, ще трябва да обсъдим проблема отново. Трябва да има разговори между комисията и испанските власти. Комисията твърди, че вече няма дискриминация в Испания, но не съм убеден в това. Трябва да разнищим проблема, да го разгледаме в дълбочина и е, да разговаряме с испанските власти. Председателката съвсем скоро преводачите ще си тръгнат. Нека да предложа следното. Ще се върнем на този въпрос, ще го разгледаме с комисията на по-късен етап, защото виждаме, че проблема е голям и трябва да му се обърне сериозно внимание. Ще има последващи действия спрямо доклада Кавада. Можем, например, да изпратим писмо на Комисията по култура от наше име можем да се обърнем към съвета и комисията още веднъж и да поискаме от тях да ни дадат подробна информация за това какво трябва да се прави, защото децата са нашето бъдеще. И трябва да гарантираме, че те са в безопасност че се радват на сигурност и от правна гледна точка трябва да намерим правно основание за европейските училища, тъй като те трябва да бъдат като другите институции. Господин Мартен, поискахте думата. Заповядайте. Съвсем накратко, госпожо председател. Подкрепям предложението ви. Петициите трябва да останат отворени. Нуждаем се от допълнителна информация и аз искам да получа такава. Но искам да кажа нещо във връзка с последния коментар – без да съдя когото и да е, искам да знам дали случаят, който ни описа господина, е единствен или има и други сходни случаи. Тоест, има ли и други ученици, които са учили в европейските училища, има ли други ученици, които са били принудени да държат допълнителен изпит – за влизане в университета. На мен ми се струваше, че трябва да е по-скоро обратното. Не трябваше ли европейската програма да отговаря на програмата на съответната държава? Децата трябваше да са готови и да имат всички шансове да изкарат приемния изпит за университета в собствената си държава. Имаме ли информация за други подобни случаи или това е просто изолиран случай? Mr. Um, Soledad, please. Soledad, заповядай. Solamente pedir. Е, съвсем накратко. Когато говорим за доклад за предсъвета, можем в него да опишем конкретните черти на испанската система можем да говорим за системата на европейските училища и да се позовем на проблемите в Испания и начина на признаването на европейските училища в Испания. Господин Кибинен, е, съвсем накратко. Европейската бакалавърска програма се признава в държавите членки. Нашите ученици влизат в университетите с голям успех Европейския парламент е, направи проучване по въпроса преди няколко години. Това проучване все още е налично, може да го прочетете ако искате. Проблема на Испания е свързан с е, нашата система на оценяване. Ние имаме система от 0 до 100. 60 е оценката, която е най-низката положителна. В Испания тя е 50 е, и съответно има проблем с преизчисляването. Ние се свързахме с Испанското образователно министерство. Нека да подчертая, че Испания е част от е, Европейската система на училищата. Испански инспектори работят в рамките на нашата програма за Европейска бакалавърска степен. Надявам се, че в крайна сметка ще стигнем до е, общо мнение с испанската страна и ще намерим решение. Нашия управителен съвет създаде работната група, за която ви казах. На последното си заседание работната група направи първи предложения. От нея беше поискано да направи по-конкретни предложения. Вероятно ще променим системата на оценяване, за да бъдем в по-голям синхрон с системата на европейските кредити. Има само една страна, още една страна, която се разминава с нашата система значително, това е Италия. Можем да очакваме, че Испания съвсем скоро ще зачете нашите стандарти. Отлично, казва председателката, нека да предложа следното. Ценя високо комисията. Сигурна съм, че сте си записали онова, което се каза тук. Приканвам ви да ни дадете информация в писмена форма, в случай, че имате допълнителни данни, които искате да представите, допълнителни предложения. Освен това, групата за оценка, за която говори генералния секретар, когато са готови вашите предложения, предложенията на тази група, препратете ни ги и ние ще разгледаме, тези предложения и ще се свържем отново с носителите на петиции и това ще стане максимално бързо след като ние свършим нашата работа. Съгласни ли сте, колеги? Колегите са съгласни. Аз не съм убедена, че комисията е доволна, но какво можем да направим? Преводачите си тръгват след 30 секунди. Ще имаме писмена процедура. Госпожо председател, няма проблем да продължим да работим по темата. Е, темата е изключително проблемна и ние знаем, че вашата комисия ще работи добре, за да се реши проблема. Имаме един е, коментар по точка 19 на госпожа Залеска. Става дума за урязването на бюджета за 2011 година. дойдох за да обсъдим и тази тема. Има проблем с самата петиция, тъй като няма намаляване. Има увеличение с 6,5%. Имаше искане за 11% увеличение, но бюджетния орган, а не комисията, намали е, това искане от 11% на 6% и половина. Няма намаляване, няма урязване на бюджета. По отношение на тези две петиции, бихме искали процедурата да приключи. Бихме искали петициите да бъдат закрити. Председателката, вие отговорихте на тези две петиции. Всички живеем в време на крайни економии, знаем за какво става дума. Няма нужда да ни давате допълнителна информация. Вече сте ни дали необходимата информация. Ние ще разгледаме всички тези петиции заедно и ще има последващи действия. Благодаря на всички за това, че работиха бързо, за това, че дадоха ясни и конкретни отговори. Колеги, желая ви приятна вечер. Деня ни беше изключително дълъг. Предполагам, че сте толкова изтощени, колкото и ясно. Утре е нов ден с нови възможности. Приятна вечер!